Bene. Allora possiamo incominciare la seduta di questa mattina. Come se... И така, предлагам ви да започнем с сутрешното заседание. Както винаги започваме с няколко минути закъснение. Но очаквах, всъщност изчаках да дойдат поне няколко колеги. И така започваме с а, първа точка от дневния ред. Както винаги, тя е приемане на дневния ред. Разполагате с него в файла пред вас, както винаги. И ако никой няма възражение, го приемаме в настоящия му вид. Припомням ви, че заседанието на 20 и предвидено за 21 февруари беше отменено. Ето защо ще гласуваме днес в 16 часа. А заседанието на координаторите ще започне в 17.30. Имаме два проекта доклада. На колегата Кейли и колегата aceștia. Разполагате с протоколите от заседанията от 28-29 ноември и 17-18 декември. Те също са в а, файла пред вас. И ако нямате коментари, приемаме протоколи от предишните заседания и преминаваме към допълнителната научно-давателска програма по проекта ИТЕР и давам думата на колегата Владимир Ремек. Разполагате с 5 минути. Имаме общо 20 минути за разглеждане на тази точка от дневния ред. Е, покусим се. Е, Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам в времето, което имам да обобщя резултатите от този доклад. Намираме се в ключов момент за одобрение на бюджета на Европейския съюз и с бюджета е свързан точно въпроса, който ще обсъждаме днес. Искам да кажа, че човечеството винаги се е нуждаело от енергия за своето съществуване. И все повече и все по-голяма и по-голяма необходимостта от енергия и няма признаци, които да ни карат да мислим, че ще има промяна. Така че става дума за нещо изключително важно за нашето съществуване, за нашето бъдеще, да имаме достатъчно количество енергия. Сега въпросът е да видим как можем да получим това количество енергия. Следователно, аз смятам, че трябва да работим в търсене на нови източници на енергия и термоядреният синтез е един важен източник, по мое мнение. В моя доклад а, аз а, предлагам а, някои идеи, като те не са единствено мои. Става въпрос за една допълнителна програма за ИТЕР. Най-важното е финансирането в рамките на многогодишната финансова рамка. Така както, такова каквото е положението в момента, ние се нуждаем това да се случи. Защо? Финансирането трябва да бъде в рамките на многогодишната финансова рамка, за да може това да гарантира контрол от страна на правителството и на второ място, за да може международните партньори, които участват в този проект, да имат доверие в непрекъсността на този проект. Аз съм готов да чуя вашите мнения. Благодаря много. grazie al collega Благодаря, господин Ремек. Не знам дали госпожа Гардини ще иска да взема думата. Да, думата е ваша. Eh, Благодаря, госпожо председател. Жалко е, че изпуснах началото. Ще се възползвам, за да ви благодаря за възможността, която ми беше предоставена да заместя господина Албертини като докладчик в сянка по този важен доклад. Също така искам да благодаря на докладчика за осъществената работа. Струва ми се, че текстът съставлява изключително важна отправна точка и също така чудесна основа за работа. Обадена съм, че ИТЕР е изключителен пример за международно сътрудничество, който с течение на времето се консолидира, утвърждава. Става въпрос за инженерингова дейност, за научно-изследователска дейност, за образование, за промишленост. В този смисъл съм убедена, че Европа следва да продължи да осъществява тази ключова роля, която има в момента, защото ИТЕР се осъществява на наша територия и ние трябва да заложим за успеха на това предприятие и да не пестим усилия. ИТЕР ще помогне за постигане на целите до края на века и също така ще послужи за да може инженерите, научно-изследователските кръгове да имат стимули за участие в този съществен, толкова важен проект, който ще позволи на Европа да бъде начало на научно-изследователската дейност. По отношение на финансовите перспективи, виждаме различни мнения – въпреки това, държавите членки са склонни да продължават да инвестират в този проект. Искам да припомня, че споразумението за ИТЕР гарантира съществено а, финансиране за този проект за в бъдеще. Не ми се струва, че това е подходящият момент за, за да навлезем в детайли, но искам да спомена само някои а, факти, Моите мисли по тази тема не са много обширни, защото започнах да се занимавам по-късно с този проект. Но по отношение на член 3, съгласна съм с предложенията на докладчика, може би би било добре по-нататък да се конкретизират някои точки. Например, ограничаване на разходите по отношение на настоящите параметри. Смятам, че трябва да се спазват тези бюджетни ограничения, защото всички знаем колко деликатно е финансовото положение. В този смисъл не трябва да надвишаваме предвидените бюджетни ограничения. Освен това, за да се постигнат целите в предвидените срокове, ще бъдат нужни и други инструменти. Например, FAST – Става въпрос за проект, който е насочен към оптимизиране на оползотворяване на резултатите от ИТЕР. Този проект FAST ще служи за насочване на необходимите технологии за осъществяване на целите. Важно е комисията да стартира мониторинг, за да гарантира напредък на този проект. А сега господин Кампус. Eh, não há dúvida que o ITER eh, constitui uma oportunidade. Благодаря, госпожо председател. Несъмнено е, че ИТЕР съставлява голямо предизвикателство, голяма възможност по отношение на в енергийната област за Европа. Това е също така източник на познания, който върви в съзвучие с нашите политики, така че смятам, че трябва да продължим да подкрепяме проекта ИТЕР. На второ място стои въпросът с финансирането на ИТЕР. Дали това финансиране трябва да се извършва в границите на многогодишната финансова рамка или извън тази рамка. Ние подкрепяме това финансиране да се осъществява в рамките на многогодишната финансова рамка. И третата точка, независимо от това, че мерките за контрол и финансиране вече се прилагат, изключително важно е подобен проект – който има такъв, такова технологично измерение, да бъде подкрепян финансово. Ако това се случва с програми като... Ако това се случи, дори програми като Хоризонт 2020 ще бъдат изложени на опасност така че трябва, на нас ни е нужна по-голяма правна сигурност. Така че, това е заключението ми. Следвам, че смятам, че бюджетът на Европейския съюз трябва да финансира този проект, но това трябва да бъде извън категорията 1А. Най-вече с предоставянето на гаранции за други програми в рамките на тази категория 1А. Смятаме, че тази точка трябва да бъде подсилена в доклада. Председателят, благодаря. Господин Тошановски. Благодаря, госпожо председател. Аз също подкрепям напълно гледната точка на докладчика. Смятам, че е много важно много важен доклад и една от основните точки за наша, в нашата работа е да се осъществи този проект. Аз подкрепям и мненията на колегите, които взеха думата, защото съм съгласен, че ИТЕР върви в съзвучие с основните насоки и политики на Европейския съюз. Става въпрос за програма, която не може да бъде финансирана от от определена държава членка. Става въпроса за проект, който е много взискателен по отношение на финансирането. Изисква а, голям, много голям персонал. Така че в този смисъл считам, че в, а, трябва да се финансира от многогодишната финансова рамка. Става въпрос за много важен научно-изследователски проект – така че ние трябва да можем да създадем по-голяма стабилност, най-вече стабилност във връзка с финансирането на такъв им, на, на толкова важен проект. Надявам се с помощта на докладчика да можем да стабилизираме този проект и гарантираме най-добри условия както за него, така и за други програми, като програмата Галилей, например. Сега колега Тозеновски и колега Медзарос. Две минути. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Казаното от госпожа Гардини и господин Кожановски отговаря и на моето мнение. Благодаря на докладчиците. Наистина ИТР е от изключително голяма важност за наши и допълнителните развойни програми, които го съпътстват също така. Това е посветено на нови енергийни източници. Има, разбира се, и други възможности в ядреният сектор и парите, които ще вложим там, няма да отидат в никакъв случай на вятъра. Така ли иначе обаче има коментари и бележки, които трябва да включим в основната част на текста, особено свързаните с програмата Европа 2020. Приносът на ИТЕР е определено положителен и дори и да има дългосрочни е, рисковете и дългосрочни рискове, синтезът, ядреният синтез ще окаже благотворно влияние върху нашата конкурентоспособност и върху нашата производителност. Бихме могли да финансираме ИТЕР и с средств, да финансираме ИТЕР и с средства вън от международната многогодишната финансова рамка. Преговорите на международно равнище са трудни, но трябва да извлечем максимална полза от тях. Благодаря. Господин Карвайо, сега има думата. Е, е, Благодаря казва госпожа Карвалю. И аз съм съгласна с казаното от колегите, че това е изключително важен международен развоен проект, ръководен от Европа. Следователно, трябва да продължим работа по него. Няма никакви съществени проблеми, защото изводите от Европейският съвет потвърждават предложението на комисията за 7 милиарда. Въпросът, който стои сега пред нас е къде да включим бюджетното перо, от което черпи финансиране ИТЕР. Изводите от е, Европейския съвет показват точка 1А. По предходния доклад за многогодишната финансова рамка, където бяхме поканени за мнение, за становище, ние в нашата комисия ИТРЕ бяхме предложили финансирането на ИТЕР да бъде в европейският бюджет и то над предвидените тавани в случай, че има превишаване на разходите. Защото ако има превишаване на предвидените разходи, би трябвало да продължим да финансираме. Нашето мнение бе друг вид проекти да бъдат включени в точката А1. А пък ако все пак се съгласим да бъде в ИИТЕР в точката А1, да има и възможност за странично финансиране, така че да не се окажат повлияни неблагоприятно други проекти. Така ли иначе това е включено в преговорите по МФР и колегите, които участват в преговарящия екип, си знаят работата, знаят кое и как да бъде разположено в един или друг раздел, за да защитава максимално добре интересите. Благодаря.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 за този начален вариант на документа, който е всъщност много добра основа за бъдеща работа. Днес всъщност обсъждаме за първи път съдържанието на този документ с цел да го подобрим. От години се опитваме да избегнем, да се спасим от финансовата криза. Но продължаваме да срещаме затруднения – и препани камъни, които се появяват в резултат на кризата и оказват влияние и върху бюджета. Надяваме се, че проектът ИТЕР ще представлява не само количествен, но и качествен скок в развитието на нашата конкурентна способност. Следователно, трябва всячески да се стремим да продължаваме неговото финансиране. Надяваме се, че с развитието на проекта ще се появяват нови аспекти, нови негови измерения. Нещо, което ще ни гарантира в крайна сметка челна позиция в областта на научно изследователската дейност. Смятам, че проекта е призван да постигне именно това и го подкрепям. Благодаря, казва председателката. Госпожа Риера Мадурел сега. Sí, muchas gracias, президента. Благодаря много, госпожо председател. Поздравление на докладчика. Искам да кажа, че аз няма да изтъквам значението на ИТЕР и нашата готовност на нашата група да предоставим цялата подкрепа на а, този проект. Това вече е бе споменато от предходни оратори. Единствено искам да конкретизирам и да акцентирам върху нещо друго казано а, от госпожа Карвало и от други оратори. Това е въпросът свързан с това къде да бъде, от, къде да бъде финансирана тази програма. Ние в тази комисия сме говорили по този въпрос. Смятам, че би било нужно, така както каза госпожа Карвало, че при всички случаи мястото на този а, проект по време на следващите финансови перспективи трябва да бъде извън категорията 1А. Защо? Първо, за да може в бъдеще да няма да няма преразпределение на средства, които са свързани с програмата Хоризонт 2020. Освен това, става въпрос и с развойната дейност, която се финансира от това перо. Мисля, че това ще бъде в полза на всички. По този начин ние ще защитим програмата Хоризонт 2020. Нашето, искам да кажа, че нашата група ще представи изменения в тази връзка. Grazie collega Madurella. Parola collega благодаря на госпожа Мадурел, а сега господин Елер. Благодаря ви. Няма отново да повтарям колко важен е проектът ИТЕР в развитието на енергийните политики. Знаем, че ИТЕР представлява една от малкото альтернативи в областта на енергетиката, но това е научно-изследователски проект и трябва да внимаваме по отношение на неговото финансиране. Все още съществуват редица технически неизвестни в този проект. Също така, това е един проект, който ще продължи доста дълго време и се очаква неизвестните да се увеличават. Проектът ИТЕР е сериозно нещо и трябва да гледаме сериозно на него. Знаете, че през последните няколко години промишлеността непрестанно си задава въпрос как на практика ще може да се реализира резултатите от този проект. ИТЕР, както знаете, е разположен в Южна Франция, администрацията на проекта е в Испания. Има сътрудничество между страните участници в проекта но цялата тази сложна система ни кара да си задаваме въпроси относно резултатите и тяхното прилагане на практика. Ясно, че трябва да продължим работа по проекта ИТЕР. И трябва да сме напълно наясно с мащаба на проекта всякакъв финансов ангажимент под 4 милиарда евро е просто смехотворен за този проект. Ние сме поели ангажименти за финансирането на ИТЕР и трябва да ги спазваме. И ако не удържим тези, този свой ангажимент, би било голяма грешка от наша страна. Ясно е, че проектът ще надхвърли значително предвидените средства. Комисията говори за 7,2 милиарда. Но на този етап на проекта е време да потърсим и други източници на финансиране и да се обърнем към други функции от бюджета. Ще са ни необходими близо още 4 милиарда евро. А, така че за сега, според мен, отново си затваряме очите пред истинският проект. Добре, нека да отпуснем 7,2 милиарда по функция 1А, но не бива да забравяме и другите си ангажименти. Трябва да включим необходимите 4, допълнително 4 милиарда някъде в бюджета няма смисъл да храним празни надежди, че с тези 7,2 милиарда по функция 1А ще успеем да се справим. Няма, тези средства няма да ни бъдат достатъчни. Благодаря ви. Думата има Андрея Кареняни от Европейската комисия. Благодаря ви. Изслушах внимателно всички коментари. И бих искал да отбележа нещо важно за Европейската комисия. Нещо, което казахме наскоро и на съвета по промишленост и нужна развойна дейност. Знаете, че комисията като участник в Евроатом участва в управлението на проекта ИТЕР и нееднократно сме заявявали на нашите международни партньори, че сме поели ангажимент. Това е международен ангажимент и ние сме правно обвързани с него. Но знаете, че имаше първоначален бюджет от 6,6 милиарда – за изграждането на ИТЕР и ние не сме съгласни да се разширява мащаба на проекта, ако това не е напълно необходимо. Благодаря ви. Думата отново има докладчикът, господин Ремек. Благодаря ви. Благодаря на всички колеги за изказаните от тях становища. Очаквам с нетърпение по-нататъчното ни сътрудничество. И разбира се, надявам се, че ще можем да продължим да работим и за бъдеще по този доклад в също толкова конструктивен дух. Благодаря ви. Благодаря. Докладчикът е в сянка от групата на зелените поиска думата. Моля, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Виждам, че колегите все още се притесняват от увеличаването на финансирането на проекта. Всъщност финансирането се увеличи тройно от 2001 година насам. Но а, не бива да забравяме, че държавите членки трябва доброволно да финансират проекта ИТЕР, а не европейският бюджет. Не бива да забравяме, че някои от държавите членки имат и собствени програми за ядра си тест, като например Великобритания с програмата ЧЕТ или Германия. Ето защо съм съгласна, че не бива да надхвърляме приносът от 6,6 милиарда евро от страна на държавите членки на Европейския съюз. Но искам да направя още два коментара – като учен смятам, че има един съществен пропуск. А именно, в нито един момент не сме се брали на едно място всички учени, които участват в проекта ИТЕР, за да видим какви са пропуските в на този проект. А знаете, че има сериозни проблеми с камерата на ИТЕР, тъй като тя трябва да може да издържи на много висока температура. До момента говорим само за финансиране, а много малко за самото реализиране на проекта. Говори се за производство на електроенергия през 2050 година, но до момента ИТЕР е проект за производство само на плазма, след което трябва да се премине към етапа за производство на електричество. Така че най-рано през 2100 та година ще можем да произвеждаме електричество с търговски цели. Нека наистина се запитаме дали това е наистина приоритет за нас. Държавите членки, които искат, могат да продължат да участват. Но като виждаме какво е финансовото положение в Гърция, се питаме дали наистина това е приоритет за Съюза. Казва ни, твърди се, че термоядреният синтез е енергията на бъдещето. Да, но има и други възобновяеми енергийни източници, с които има по-голяма надежност, а до момента за ИТР нямаме никаква научна сигурност, че проектът действително ще доведе до търговско производство на електричество. А, по отношение на Кадараш, аз а, поисках участие на местните власти, но а, всъщност получих много отрицателна реакция, защото аз критикувам проекта на ИТЕР, а участниците в а, този проект не понасят абсолютно никаква критика, така че аз имам много сериозни опасения относно този проект като цяло. Благодаря ви. Скъпи колеги, направих изключение за госпожа Ревазин, но не искам отново да подновяваме дебата дебата приключи. Но сега, разбира се, отново има колеги, които искат думата, но, пак повтарям, това беше изключение и няма да го повтарям. Или колегите трябва да присъстват по време на дебата, или дебата приключи, когато по обявен за приключил. Господин Ремек, искам само да отговоря на последният коментар. Та се различаваше значително от казаното преди това. Докладът ми не се отнася за проекта по същество. Разбира се, можем да водим и този дебат, но не смятам, че той е важен в момента. Разбира се, можем да обсъдим техническите аспекти на проекта. Това все пак е един научно-изследователски проект. Но държа да подчертая, че термоядрения синтез е естествен процес, който се извършва в Слънцето и в редица други звезди. Чрез ИТЕР се опитваме просто да възпроизведем този процес в по-малък мащаб и предполагам, че в някакъв момент ще успеем да го постигнем. Както знаете, природата е много по-мъдра от човека. Тя е разполагала с милиони години за своите научни опити Вярно е, че има и научни проекти за термоядрен синтез в Германия. Посетих един от тези проекти. Има подобни експериментални проекти и в Чешката република. Но всички тези проекти взаимно се допълват и се надявам всичките да работят в една и съща насока постигане на крайният резултат. Това, което исках да добавя. Благодаря ви. Благодаря на колегата Ремек. За... Ще продължим дебата. Само да ви кажа, че на 28 февруари на обяд изтича срока за представяне на предложения за изменения. И така минаваме към следващата точка на дневния ред. А именно за постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар. Има думата господин Бузек. Бузек. Ето ме, тук съм, казва господин Бузек. Благодаря, госпожо председател. За мен е изключително удоволствие да бъда докладчик по този доклад за постигане на реално функциониращ вътрешно европейски енергиен пазар. Според мен това е изключително важен елемент, защото преди всичко представлява част от вторият акт за вътрешно европейски вътрешен, единен вътрешен пазар, извинете. И това е едно добро начало. Началото на вътрешния пазар е енергетиката, определено, защото от тук биха могли да се зародят конкурентно способност и производствен капацитет изобщо. Вътрешният пазар – и неговото заздравяване определено биха подпомогнали и стратегията ни Европа 2020 и биха изработили успешна стратегия за излизане от кризата. Нека да структурирам идеите си в четири точки, ако позволите моето собствено гледище и съобщението на комисията. Първият пункт. Как бихме могли да създадем един такъв вътрешен енергиен пазар. Както бе в случая за единния пазар на стоки и услуги, така и енергийният такъв трябва да бъде ориентиран към потребителите. Те трябва да са в неговия център на вниманието. По същия начин, както оперирахме в случая с услугите и стоките преди 10 години, така трябва да процедираме и сега. Вътрешният енергиен пазар трябва да бъде открит и за потребители, и за производители, да гарантира доставки, да бъде по-добре координиран в покупките на енергия от трети страни вън от Евро Съюза. На второ място трябва да сме конкурентни, трябва да създаваме вътрешна конкуренция на този пазар, защото това ще се отрази на цените, които ще паднат. И това в крайна сметка ще се отрази на движението на Европа по посока на ниско въглеродна економика. Нашият вътрешен енергиен пазар трябва да бъде освен това и много добре регулиран. Това няма да е лесно, но вече се справихме с нещо подобно преди 4 години. Това бе така наречения трети енергиен пакет, който приключихме през април 2009 година и януари 2011 година бе крайният срок за неговото прилагане на практика. Това обаче не е случаят и до момента в много държави членки. Продължава да има нужда от мерки за спиране на местно правителствено действие в ценообразуването. Това е случаят на 19 държави членки, мога да цитирам. Там има, в тези 19 страни още има държавен интервенционизъм. Все още няма европейски регулатор, който да изисква прилагането на всички разпоредби на третият енергиен пакет. И като последна, четвърта точка, поставям въпроса за това как трябва да създадем такъв вътрешен енергиен пазар. Той трябва да бъде взаимосвързан, очевидно, физи, физически и технологично, за да бъдат взаимно свързани оперативните системи и да оперират взаимно, да се разпознават. Това съответно изисква финансиране. За това ще говоря малко по-късно. И разбира се, не на последно място, трябва да приключим с така наречената практика на енергийни острови. Сега, кои са нашите слабости днес? Нещата не са задоволителни. Положението на нещата не е, е задоволително. Има още какво да се направи. Въпреки, че започнахме да работим по този въпрос с директиви и регламенти и предложения преди 10 години. Кои са нашите най-главни слабости? Слабостите не трябва да ни плашат, трябва ясно да ги очертаем в доклада си и да подкрепим Европейската комисия в желанието и да ги преодолее. Повече инвестиции в производство на енергия зависи не от пазарните сили, а от субсидии Разбира се, местните национални енергийни пазари не са достатъчно открити и прозрачни и не винаги е възможно да се конкурират свободно различни играчи там. В някои държави членки цената на електроенергията е 4 пъти по-висока от други. Защо? Заради въпросните енергийни острови. Също така в някои държави членки сигурността на, обез... на доставките, енергийната обезпеченост е по-слаба, отколкото в други. В някои държави членки човек не може да си избере доставчик, за разлика от други. Не сме също достатъчно активни и в разнообразяването на енергийни източници, когенерацията, създаване на използване на енергия електрическа енергия и топлинна енергия от един и същи източник, възобновими източници и така нататък. Съвсем наскоро започнахме с системата на така наречените бели сертификати, бели удостоверения. Едва в началото на този път сме, има още какво да извърим. И така, в доклада следва да се го поставим изрично като приоритет. Сега, приключихме с слабостите, нека да видим сега какви са предимствата. Предимствата на единият енергиен пазар са, разбира се, евентуална по-ниска цена, повече контрол върху себестойностните разходи. 13 милиарда могат да бъдат спестени на европейските потребители благодарение на оперирането на този пазар, както и от економическа гледна точка точка рамо на промишлеността, създаване на работни места. Това може да се отрази на пазара и на работещите на него, тъй като всъщност са половин милиард потребители, гражданите на Европейския съюз. Доставките и договарянето на доставки от външни доставчици също ще заздравят позициите си, защото ще бъде по-лесно да се преговаря. И накрая, какво би трябвало да направим до 2014 година? 2014 година бе определена като крайната цел – Госпожо председател, знаци ли ми правите? Знаци ми правите, за да за приключа, нали така? Ще приключа. И така, предложението на съвета през февруари 2011 година бе именно тази година. 210 милиарда е финансирането, което цели да изравни и балансира разликите между държавите членки благодарение на въвеждането на единен регулаторен орган. В това не е застъпено в големи подробности обаче в, в съобщението на Европейската комисия. И в заключение искам да ви кажа, че съм изцяло на ваше разположение Така че, моля докладчиците в сянка и всички останали колеги, които искат да ми направят конкретни предложения, да се чувстват добре дошли да го направят. Благодаря. Грация, колега Бузек, къде са колеги? Благодаря, господин Бузек. Предполагам, че колегите ще ми помогнат да наваксаме с времето. защото докладът на господин Бузък отне повече време. Господин Кампос. Благодаря ви, госпожо председател. От името на колегата Юдит Меркес бих искал най-напред да благодаря на докладчика за работата, която вече е извършил, но и за направената от днес, от него днес презентация почти напълно сме съгласни с казаното от него. Вътрешният енергиен пазар е кръгълен камък за създаването на енергийният развитието на енергийния сектор в Европа. Той ще отвори пазара, ще стимулира употребата на възобновяеми енергийни източници и се надяваме за бъдеще потребителите да могат да включват а, слънчевите си панели сами в а, електропреносните мрежи. Въпреки това, третият пакет за либерализация до момента не е довел до всички тези очаквани положителни резултати. Първо, радваме се на вниманието отделение от Европейската комисия за потребителите на електроенергия. Комисията е наясно, че е много важно потребителите в част, и в частност гражданите и мапли средни предприятия да бъдат ангажирани и да бъдат стимулирани и да играят активна роля на пазара. Днес в Холандия сме свидетели на редица спонтанни инициативи, идващи от местните власти и от отделни домогинства за производство на електроенергия. Комисията трябва да насърчава подобни действия чрез намаляване на препятствията пред подобни инициативи. Едновременно с това трябва да отделим целенасочена помощ за най-уязвимите домакинства. Около 50 милиона европейци не са в състояние да платят сметките си за електричество и да си гарантират нормални условия за живот. Според същото проучване, цената на електроенергията в Холандия се увеличила с над 15% през последните 3 години. Вследствие на това, все повече домакинства не могат да си позволят да плащат сметките си за ток. Не виждам достатъчно предложения за взимане на конкретни мерки от страна на комисията в подкрепа на тези домакинства. Също така, не съм наясно какви мерки предвидила комисията за интегриране на възобновяемите енергийни източници. Преди това комисията трябва да се справи с изкривяването на пазара, като например липсата на прозрачност, субсидиите, за неекологосъобразни енергийни източници или в подкрепа на монополите. Трябва също така да разгледаме и въпроси като безопасността на предлагането и допълнителното разработване на мрежи, както и разработването на тъй наречените интелигентни мрежи. И не на последно място трябва да се съсредоточим на интегрирането на отделните национални пазари в един истински европейски енергиен пазар. За нещастие се предвиждат сериозни бюджетни съкръщения в енергийния сектор. Без необходимите средства за инвестиции, как можем да изградим единият енергиен пазар? Благодаря ви. Господин Зимаски. Dziękuję bardzo. Jako sprawozdawca e, grupy konserwatywnej. Благодаря. Благодаря. Аз искам да кажа като представител на НП, че е доказано вече, че вътрешният енергиен пазар би допринесъл много не само за потребителите, а и за промишлеността, за економиката изобщо. Това биха били економии не само от мащаба, а и положителни черти на конкурентоспособността. способността. Имаме вече добра начална позиция, третият енергиен пакет, енергийното обезпечаване, една по-голяма прозрачност на пазара на едрите енергийни доставки. Но енергийният, единният енергиен пазар все още е мечта. За да се превърне той в действителност, ни трябват, разбира се, правни текстове, Трябват ни, освен това, и развитие на мрежите и диверсификация. И на не на последно място ефикасна система за противодействие срещу монополите, срещу господстващата позиция. Монополите са един а, лек проблем, който се явява винаги в а, нашите пазарни дейности. Така или иначе, обаче, третият енергиен пакет е едно добро начало и следва да го защитим срещу тези, които непрекъснато правят попълзновения по негов адрес, като Русия и Газпром имам предвид. Те се опитват да се измъкнат от европейските изисквания, включая екологичните такива, а екологичните изисквания на европейското енергийно производство са от изключителна важност, защото гарантират нейното устойчиво развитие. Устойчивостта е дума, която непрекъснато спрягаме, когато говорим за възобновими средства. Какво обаче означава тази дума устойчивост? В крайна сметка знаем ли? енергийната политика трябва да върви ръка за ръка с климатичната политика, за да могат ресурсите да бъдат опазани, да не бъдат заплашени от предварително изчерпване. Съгласен съм с Европейската комисия, че няма защо да чакаме до 2050 година, както е предвидено в текста. Можем да започнем работа още днес. Благодаря. Госпожа Зубер. Е, Благодаря, госпожо председател. Искам да говоря за някои от основните насоки, свързани с измененията, които ще внеса. Това е свързано с моите идеи за това как трябва да изглежда енергийният сектор, защото за мен това е стратегически отрасъл. На първо място смятам, че всички държави членки трябва да имат гаранции, че разполагат с енергийни мощности. Сигурност, че имат енергиен суверенитет – и че притежават а, възможности, за да могат а, да развиват а, този свой суверенитет. За населението на тези държави трябва да съществува енергийна обезпеченост. Държавите не могат да работят а, за конкретни дадени интереси в определени моменти от време. време. Това, което трябва да направят е да гарантират енергийната обезпеченост на цялото население. По отношение на производствената дейност, да, нека да отбележим, че най-важните фактори са растежа и малките и средни предприятия, защото те представляват скелета на Европейския съюз. Така че тези малки и средни предприятия трябва да предоставят достъпни цени за населението и услуги и трябва да бъдат насърчавани за осъществяване на тази дейност. От друга страна, този отрасъл трябва да предоставя услуги на населението и да предоставя тези услуги на достъпни цени. Видяхме, че либерализацията на този а, сектор не доведе до увеличаване на конкуренцията и намаляване на цените. Това означава, че а, законите на конкуренцията не са били приложени и изпълнени правилно, така както се случи в други отрасли. Ще дам един пример от Португалия, моята страна. Всички знаем, че в момента Португалия има сериозни економически проблеми и в а, същото време, когато заплатите на работниците са намалели най-много в последните 10 години предприятията натрупват печалби. През 2010 година 57%, с 57% са се увеличили печалбите за най-голямата компания, която се занимава с енергийни ресурси в моята страна. Така че можем да мислим, че съществува логика, която е в, основ, в основата на този процес, но не съществува такава пазарна логика. Считам, че целта на социалната справедливост не функционира в модела, който работи по настоящем така че трябва ролята на държавите да бъде подсилена в този процес. Това ще ни даде възможност и приходите, които бъдат придобивани в този сектор, да бъдат преразпределени по справедлив начин. И това ще спомогне за изпълнението на социални цели, не само за приходи на определени компании. Благодаря много. Председателят господин Койцман има думата. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Аз подкрепям вътрешният пазар. Ето защо подкрепям и идеята за създаване на вътрешен пазар за електричество и природен газ в Европа. По този начин може да се гарантира доставките на енергия за домакинствата и предприятията на конкурентоспособни цени. По този начин ще подкрепим економическия растеж, създаването на работни места и ще гарантираме енергийната сигурност в Европа. Освен това, единият енергиен пазар е важна стъпка напред в опитите ни за намаляване на емисиите от въглероден диоксид. На първо място, Алда е съгласна с предложението на комисията, че държавите членки трябва да стимулират създаването на вътрешният един енергиен пазар чрез конкретни мерки. Едновременно с това не бива да има дискриминиращ ефект върху новите участници на пазара. Ето защо подкрепяме визията на комисията, че държавите членки трябва да престанат да регламентират цените на електричеството за всички групи потребители. На второ място подкрепяме комисията в опитите и да подкрепи държавите членки при определянето на уязвимите потребители. В това отношение сме съгласни с комисията, че дори и без регламентирани цени може да се гарантира обезпечаване на уязвимите е, потребители, а регламентираните цени винаги изпращат погрешно послание за пазара. На трето място съобщението на комисията насърчава държавите членки да, си, да създадат амбициозни стратегии, чрез които да се изгради една система от интелигентни системи. Подкрепяме този проект. Освен това, подкрепяме комисията по отношение на визите и за пазарите на Едро – за да се гарантира, че операторите, производителите, доставчиците и потребителите действат по възможно най-ефикасен начин на пазара. Освен това, комисията подчертава необходимостта държавите членки да обновят своите мрежи, включително и чрез използването на информационно-комуникационни технологии. Освен това е важно нетните доставчици да разполагат с необходимите стимули, за да инвестират в нови технологии и в нови бизнес модели. Всичко това е важно, за да се гарантира гъвкавостта и устойчивостта на мрежите. И накрая бих искал да се възползвам от тази възможност да споделя съжалението си за съкръщаването на по-голямата част от финансирането за инструмента за свързване на Европа от страна на съвета. Това е един инструмент, който подкрепяше създаването на единият енергиен пазар и с намаляването на средствата се затруднява създаването на един вътрешен енергиен пазар в Европа. Ето защо ние съжаляваме за това решение на съвета. Благодаря ви, госпожо председател. Пилар, има думата. Благодаря много, госпожо председател. Намираме се пред началото на дебат, свързан с предложение, с доклад, изпратен от комисията. Целта е да се а, даде импулс на един а, за създаването на вътрешен енергиен пазар. Това е пазар, който трябва да получи европейски мащаб възможно най-скоро, защото това ще доведе до ползи и тези ползи трябва да бъдат използвани от 500 милиона потребители. Тук имаме докладчик с голям опит, нашият колега господин Бузек. От това, което чух като цяло, с изключение на някои малки изключения, смятам, че ще бъдем като цяло на едно и също мнение – всички парламентарно представени групи. Имам а, някои а, неща, които искам да споделя. За мен има четири основни оси, стълбове, върху които трябва да се а, основе това развитие на енергийния пазар. На първо място либерализиран и конкурентен пазар. В а, тези две точки, в а, връзка с тези две оси, ние се нуждаем от прилагане, реално прилагане на третия енергиен пакет, тъй като преди две години приключи прилагането на тези мерки във всички държави членки, считам, че би било много нужно комисията да положи всички средства, дори налагането на а, санкции, когато а, в дадена държава членка тези мерки не са изпълнени. Това е изключително важно за двете оси, които споменах – либерализиран и конкурентен пазар. На трето място – прозрачен пазар. Пазар с информация, за да може малките и средни предприятия, потребителите и всички други потребители да могат да избират. В този смисъл, нека припомним, че самата комисия казва, че само една трета от потребителите могат да да а, правят сравнение. А, могат да се спестят 13 5 милиарда евро и това е единствено и само ако потребителите могат да сравняват. И на последно място е един добре взаимно свързан пазар с преносни енергийни мрежи, който веднъж за винаги да сложи край на тези енергийни острови, които представляват някои държави членки. За тази цел ние се нуждаем от добра взаимно свързаност. Така че либерализиран, конкурентен пазар, прозрачен пазар и пазар, с, който е взаимно свързан, в който съществуват достатъчно а, мрежи и който да доведе до слагане на край на енергийните острови, като Испания в този случай. Благодаря. Председателят, благодаря. Колегата Ибнар. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. E, uruchomienie wewnętrznego rynku energii e, będzie... Много благодаря. Наистина, приключването на енергийният пазар е от изключителна важност. Да се надяваме, че ще успеем да го приключим и по този начин да гарантираме енергийно обезпечаване на всички европейски граждани съгласно техните нужди. Затова обаче трябва да се постараем да изградим пазара, така както постъпихме с пазара за стоки и услуги т.е. да поставяме цели и след това да ги изпълняваме. В нашия конкретен случай взаимно оперативно съвместими интелигентни мрежи. Това ще гарантира равно, равна, еднаква услуга, представяна на гражданите. Освен това, да не забравяме и диверсифицирането на енергийни източници. Трябва да обърнем поглед по към възобновимите, а не само към традиционните. Така ли иначе обаче не можем да избягаме от изкопаемите горива. Ще продължим да а, ползваме микс, смесица. Развойната дейност ще даде резултати в търсенето на нови енергийни източници, именно чрез тази развойна дейност и чрез технологична изследователска работа бихме могли да диверсифицираме пазара. Много пари харчим за развитието на такива възможности. Следователно, трябва да се постараем и това да стане видимо в сметките на гражданите, на потребителите. Те сами трябва да имат възможност да преценят и да диверсифицират, ако пожелаят, своя доставчик, в зависимост от това с каква енергия борави той в случая на един единствен доставчик, това разбира се не е възможно. За това ни трябват правила, за това ни трябват и интелигентни системи за измерване на перата, съставляващи микса в енергийните доставки. Всички държави членки следва да са готови за сътрудничество и плавно взаимодействие едни с други, дори когато това, ста, това изисква прозрачност в ценообразуването. Някои държави членки, където няма опериращ вътрешен пазар се опитват да наложат собствените си механизми на целият Европейски съюз и това не е приемливо. Благодаря. Thank you, мадам президент. And uh, thank you to... Uh... Благодаря ви. Благодаря на Ержи Бузек за неговия доклад. Радвам се, че започнахме на първо време с регламентирането на мобилните оператори. За щастие, за сега електричеството е по-ефтино от услугите на мобилните телефони. А сега бих искал да се спра на важните аспекти на европейската добавена стойност в рамките на вътрешният енергиен пазар. Най-важният въпрос е как да привлечем инвеститорите – как да привлечем нови инвеститори, защото въздействието от нови инвестиции ще бъде економически растеж и създаване на работни места. А от моя гледна точка това е жизненно важно. На второ място трябва да се съсредоточим върху стимулирането на научно-изследователската дейност и в частност в изследванията с цел намаляване на загубата на производствена мощност, както и увеличаване на енергийната ефективност при производство в различните производствени мощности. Знаете, че в старите електроцентрали се използва не повече от 30% от потенциала. Ето защо трябва да работим за подобряване на ефективността на производствените мощности. Затова има и голяма нужда от съвместна следователска дейност в тази област. Също така е много важно да обмислим как можем да включим възобновяемите енергийни източници в преносните системи. Защото знаем, че за момента това все още е много трудно. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на господин Бузек, който е докладчик по този въпрос. Най-веднъж той е обяснявал неговата позиция относно изграждането на енергиен вътрешен пазар. Смятам, че сега имаме един много пълен, подробен доклад. Комисията е заложила много амбициозни цели. През 2015 година вече не би трябвало да съществуват енергийни острови по отношение на електричеството и газът. Остава много малко време за осъществяването на тези цели, така че те може и да не бъдат изпълнени. Аз идвам от един изолиран регион от енергийна гледна точка. В този смисъл бих искал да видя едни много по-решителни и бързи стъпки. Проблемите са познати от много време. Това не са нови проблеми и те са свързани с регулирането на цените. Свързани са също така с а, приемането на третия енергиен пакет, проблемите с доставките, Обръща се голямо внимание и на въпроса с цените. Но това е свързано и с промените в инфраструктурата и в нормативната уредба. Нуждаем се от ефективна планировка в региона на Балтийско море, например. Ние сме изисквали нееднократно изграждането на терминали за втечнен газ за трите балтийски държави. Може би до 2030 година тази цел ще бъде изпълнена, но все пак става въпрос за проект, който ще бъде забавен в времето. Може би се нуждаем от такива централи за втечнен газ, които дори да са по-скромни, по-малки, да бъдат изградени по-скоро. Искаме комисията да поеме по-големи отговорности. Председателят, колегата Джордан. Uh, благодаря, госпожо председател. Имам четири прости послания. Първо, вътрешният енергиен пазар не може да функционира с регламентирани цени, нито чрез дългосрочни, но субсидирани цени. Второ, Европейският енергиен пазар не може да функционира чрез 27 от 1 юли 28 национални стратегии. Дори и Германия не може да си позволява да приеме енергийни стратегии, които да влияят над, над една трета от вътрешният енергиен пазар. На трето място, прекалено много е, регламентиране нарушавам функционирането на пазара трябва да приспособим всичките 27 национални стратегии и Европейската стратегия към тези 4 прости принципа. В противен случай няма да успеем в опитите си за постигане на един европейска енергийна политика. И четвъртият ми коментар е свързан с решението за намаляване на средствата за инструмента свързване на Европа на половина в многодишна финансова рамка е неприемливо съкръщение за нас това съкръщение противоречи на решението на съвета за пълното прилагане на вътрешният енергиен пазар до 2014 година. Благодаря ви. Благодаря. Колегата Бенстейн. Так, фу Форман. Фърст tak øh, øh, Благодаря. Много благодаря Чудесен доклад. Поздравления за господин Бузек. Наистина става дума за една нова реалност, която трябва да изградим. Нова, но не чак толкова, защото вече имаме вътрешен пазар в други области в за да има вътрешен пазар, трябва да има обаче конкуренция. За съжаление, в случая на енергията това не е така. Има монопол, има големи фирми, които не винаги са склонни да разкрият механизмите си за ценообразуване. За съжаление, две трети от държавите членки не са въвели, не са транспонирали третият е, енергиен пакет. И така, комисията следва да се е, размърда и да изиска това от тях. В противен случай няма да има ефект от цялата наша работа, няма да има ефект от е, борбата ни срещу енергийните острови, както дадоха тук пример с Испания, но, например, в Литва, Латвия, Естония се плаща цената на гъста двойно по-скъпо, отколкото в Германия и това заради монопола на Газпром. Бал- балтийските държави плащат много по-скъпи за газовите доставки. Ето за това е абсолютно спешно да се задействаме за създаването на тези интелигентни преносни мрежи, които да осигуряват енергийни доставки навсякъде. В нашия случай в Дания, например, работим и с въглища и това да е част 7% от микса. Благодаря. Samozřejmě jsem velmi rád, že vznikla takováto zpráva kolegovi Buskovi, k ní gratuluji. Благодаря, госпожо председател. Много съм доволен от доклада на господин Бузек, който породи този дебат. Съгласен с, с много отказаните от него неща. За нещастие в момента не съществува един истински отворен енергиен пазар. Регулирането е а, в преколено голям мащаб по отношение на някои източници, като възобновяемите енергийни източници. Последиците са изкривяване на пазара. Производството на електрическа енергия не а, притежава необходимите преносни мрежи. Ние говорим за интелигентни мрежи, но за момента това продължава да бъде една идея по-скоро на теория, защото не са постигнати необходимите инвестиции. Смятам, че това положение ни кара да се замислим за ролята на пазара, която в момента е изкривена. Това е лош знак за всички инвеститори. В такъв момент, като настоящия, когато производството на енергия бележи спад на нашия континент, не може да мислим, за класическите параметри, нито да мислим за конвенционалните източници на енергия. Смятам, че единственото, което функционира, и това сме го видяли в много държави до сега, са въглищата, след това газът, но в нашият регион в Европа. Говоря за всички свързани с немския, австрийският енергиен пазар, като Чешката република. Този пазар не е жизнеспособен, защото Например, възобновяемите енергийни източници дават слаби, слаби признаци за жизнеспособност. Трябва да се търсят източници, трябва да създадем един типичен вътрешен европейски енергиен пазар. По отношение на възобновяемите енергийни източници, трябва да намерим начин за тяхното стимулиране, но в момента положението не е адекватно. Трябва да работим най-вече за създаване на интелигентни европейски мрежи. Колегата Каринс. Much, Uh, Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Наистина целта е да има свободна конкуренция между доставчиците за от което да се възползват и потребители, и фирми, потребяващи електроенергия. Това е целта, разбира се, към която се стремим и която ще постигнем само ако либерализираме енергийният пазар. За да се случи това обаче, физически, материално трябва да съществува тази възможност. Казаха го много от преждеговорившите. Оперативност, взаимосвързаност между държавите членки и техните преносни мрежи. Някъде обаче се получават теснини, през които не може да премине връзката и конкретен случай за това са Балтийските е, страни. Единствения ни доставчик е Газпром. 100% монопол и съответно нямаме физическа, материална а, възможност да разнообразим пазара с други конкуренти, дори и да искаме да въведем третият е, енергиен пакет. Другата възможност, като можем да използваме е субсидирането. Субсидирането при нас е малко по-различно и ако пазарът се отвори, това би могло да се превърне в проблем за прозрачността на този либерализиран пазар. Ето за това предлагам да използваме фондовете от програмата свързване на Европа, за да осигурим един жизнен пазар. Това първо. И второ, можем по някакъв начин да е, си поставим за цел и обединяване или изравняване на системите за субсидиране. Енергията, енергетиката не е тайна за никого, е наистина голям потребител на държавни субсидии. Разбира се, че се стремим към възможно най-добра цена за крайния потребител, но има много начини за постигане на това. Благодаря. Господин Хеним. Благодаря ви, госпожо, председател. Струва ми се, че не смем да си признаем истината. Твърдим, че имаме нужда от либерализиран, много конкурентно способен и схачен пазар. И като доводи ни се представят реални цели. Има изолирани пазари, които трябва да бъдат свързани с останалата част от пазарите. Има и по-либерализирани пазари от други. И ни се представя либерализацията като идеалното разрешение на всички тези проблеми. Но нека да погледнем какво е положението, какво ни донесе до момента либерализацията на пазарите. Първо, увеличаване на цените за потребителите, увеличаване на цените за предприятията, които използват пазара и фактът, че в Европа в момента продаваме повече електричество, колкото произвеждаме. Или с други думи казано, преподаваме по няколко път една, една и съща електроенергия, като всеки а, посредник си избазва част от цената. И накрая Оказва се, че голяма част от мощностите, които бяха национална собственост, бяха продадени на големи мултинационални групи, и така се стига до ситуация, в която в моят регион електроцентрала, която имаше големи мощности, беше затворена и а, Франция, която имаше възможност да подава електроенергия на държави като Бринато кралство, например, не може да го прави, защото нашата електроцентрална беше затворена. Какво ще се случи с допълнителна либерализация? Допълнително увеличаване на цените за потребителите и бизнеса и допълнително влушаване на ситуацията на енергийните острови, тъй като инвеститорите няма да инвестират там, където има по-малко възвръщаемост на инвестициите и накрая ще има все повече печалби за големите консорциуми, които притежават по-голямата част от пазара. Това е смисълът на целият този доклад. Благодаря ви, думата има комисията. Thank you, Madam President, and thank you to the благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчиците. Благодаря и на членовете на вашата парламентарна комисия за интересния дебат. Надяваме се, че ще продължим нашата съвместна работа за приключването на доклада. Разбира се, че сме решими да... Разбира се, че сме взели твърдото решение за прилагане на пакета до 2014 година и ще продължим работа в тази посока. Благодаря. Бузек, прего. Сега има думата докладчика Бузек. Благодаря, госпожо председател. Да, Слава Богу, че най-накрая имаше е, разногласие и критики, така че се почувствах на истински дебат. Оказва се обаче, че голямата част от колегите подкрепят идеята за един енергиен пазар. Благодаря за бележките, благодаря за коментарите. Ще ги отразя. И най-вероятно ще съм готов следващия месец ако не бъркам, на 20 април е крайната дата за изменения. Моля да си го запишете. Следващото обсъждане по проекта доклада ми също ще се проведе също през април месец. Благодаря ви много. Благодаря на колегата Бузек, казва председателката. Господин Алберто Поточник, директор на АСЕР. Добре дошъл при нас. Приветствам ви с добре дошъл. И ще ви дам думата, за да ни представите Асер и неговото становище по пазарите на капацитет. Господин Алберто Поточник. Grazie signora Presidente, Good morning and let me... Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на членовете на тази комисия. Благодаря на тази комисия за възможността да ви представя агенцията и нейните основни приоритети. През следващите години се очакват промени в проекта, в дизайна на пазара на електричеството. И преди години всъщност определихме един модел, който сега трябва да ревизираме. И затова днес ще ви представя нашето становище. То е единствено и само наше мнение, наш начин на наша позиция за това как да се регулират пазарите на капацитет. Разбира се, това становище е наше, както ви казах, позицията е наша, но сме, разбира се, готови на дебат с вас. На 14 ноември поискахте да излезем с становище по въпроса за пазара на капацитети. И бяха четири основните пунктове, фигуриращи в вашето съобщение, във вашето искане. Ще говоря по всички тях, може би не в същия ред. Първият пункт е въпроса за оценка на финансовите потребности за следващите 10 години за генериране и разпределение на енергия, както и за стимулиране на възобновимите енергии и тяхното проникване на пазара. Тяхното проникване на пазара всъщност е главният приоритет. Каква е географската, какъв е географският под обхват е един от пунктовете тук, както и времевото измерение. Нас ни интересува предимно краткосрочното такова. И така, първо бих искал да ви запозная с оценката проведена от Европейската комисия и от Европейската система на Европейската организация на мрежови оператори. До 2020 година се очаква 800 милиарда допълнителна инвестиция да се влеят в мрежата. 500 милиарда пък ще са нужни само за генериране на електричество електричество, в което възобновимите енергийни източници ще са силно застъпени. 90% от новият инсталиран капацитет. Тоест 2020 година ще изглежда, що се отнася до енергийния си микс, доста различно от това, кое, на което сме свикнали в момента. На първо място генериране, след това трансфер и пренос. Около 300 милиарда трябва да е, бъдат вложени в това и 80% ще са за нова инфраструктура. Нова инфраструктура, пак насочена към възобновими енергии. Същото е и в случая с разпределението и доставката, където са застъпени процеси на съвместно когенериране. И така, друг един важен аспект са пазарите, но на това ще се върна малко по-късно. Пазарите и това как те ще се съобразят с това. Нека да ви дам три основни понятия, свързани с обезпечаването, с сигурността на енергийните доставки. Нека да погледнем първо енергийният пазар и неговото взаимодействие с капацитетите. Обезпечението. Това е най-широкото понятие и представлява енергийната система и нейният капацитет да предоставя електричество на крайният потребител качествено, постоянно и устойчиво. Това, разбира се, е общо определение, както чувате. И ако погледнем малко по-специфично на нещата, ще видим, че има различни понятия в които можем да помислим различни понятия в различни времеви моменти. Някои от тях са важни в един момент, други в друг момент. Е, адекватността на ресурсите, на средствата е едно понятие и се отнася за това какъв е капацитета на системата и достатъчен ли е той да обслужва дори и в моменти на пиково потребление. След това е така нареченият така нареченото понятие за оперативна издръжливост т.е. до каква степен системата може да действа равномерно, в зави... независимо от разликата в е, търсенето. Това, както виждате, е по-скоро свързано с качеството на производствените капацитети. И както ще видите след малко, тези две понятия имат различно влияние върху пазара и неговата оперативна функция. Енергийният пазар – енергийният пазар трябва да изпраща ценови сигнали. И именно това е част от нашето кредо като агенция. Целта, когато говорим за енергийни пазари, е да преодолее съществуващите бариери. Предполагам, че именно това е бил смисъл и на дебата, който сте водили тук преди моето изказване. Как да се преодолеят бариерите. И има правила в момента, които пречат на ценообразуването. Има тавани, има предели, които не са хармонизирани и които се основават на технологични изисквания. Това обаче смятам, че сте го обсъдили вече. Има много ограничено участие всъщност на търсенето в ценообразуването все още отразяването на търсенето в начина на съобразуване е много ограничен. Това не трябва да, бъде, да продължава така. И следователно, въвеждането на нови системи следва да се очертае като един от нашите приоритети. Особено когато създаваме нова система за обезпечаване. Един от една от най-традиционните дефиниции на пазарните нужди това виждате, че е лесен въпрос с не толкова лесен отговор, обаче много се дебатира по този въпрос и не сега, а през последните 25 години със сигурност ще продължи дълго време. Третата, енерги, третия, третата енергийна директива като част от третият пакет цели да стимулира държавите да търсят нови енергийни източници в името на обезпечаването. Има различни механизми, които са в една или друга степен вече на лице в държавите членки, за съжаление не е много координирано една с други, едни с други. Ако погледнете на екрана, ще видите как сме събрали информация, информация по която постъпва от националните регулатори има механизми за оценка, за възнаграждение на тези капацитети, различни в различните държави и членки. Някои държави се в червено, тъй като това там не съществува, а в държавите с зелено вече има наченки на такива системи за възнаграждение на пазарите за капацитети. Имаме ли нужда от такива пазари? Енергийните пазари трябва да са гъвкави и адекватни. Това обаче зависи от много фактори. Първият фактор е самият пазар да позволява такова действие. Тоест е, да има възможност търсенето да отговаря на ценовите знаци, на ценовите послания, които се пращат от доставчика и те на свой ред също трябва да са прозрачни и да отговарят на връзката между търсенето и предлагането. Следователно, в моменти на криза, това трябва да има възможност да се покачва или спада до едно или друго ниво. При, ако тези условия са покрити, то пазарът би функционирал прозрачно. Няма да имаме проблеми в обезпечаването. Това, що се отнася до адекватността като първо условие. Другото, което е свързано пак с възможността за обезпечаване е доверието, което имат производителите в регулаторите и политиците. Политиците на свой ред трябва да устояват на изкушението да интервенират цените. Само по този начин, ако имат доверие, индустриалците или енергопроизводителите ще могат да очакват възвръщаемост на своите инвестиции в зависимост от пазарното положение. Докато не се изпълнят тези условия, няма да има гаранция за действащ жизнен енергиен пазар. Дори и ако сме приключени интегрирането на този единен енергиен пазар. До този момент, до момента на изпълнение на тези условия, трябва да се борим за преодоляване на тези изкривявания. Защото по този начин ще създадем допълнителни допълнителни възможности. Казвам думата възможност, а не механизми нарочно. Така или иначе, нашият енергиен пазар е най-добрата основа за търсене на такива допълнителни възможности, допълнителни начини за уреждане на нещата в търсене на обезпечаване с енергия. Това обезпечаване не трябва да се забави, ако се забави създаването на вътрешен пазар. Освен това, пазарът трябва да се пази от изкривяване и да се запазва въз, до максимална степен неговия неутралитет. Сега, по въпроса за географското разпределение, за схеми, за капацитет – това зависи от различните юрисдикции. Те трябва да определят съответните стандарти за адекватност. Това не би трябвало да бъде кой знае колко трудно, ако имаме единен пазар на електричеството. Така или иначе обаче, със съответните национални механизми може да се постигне ефикасност и да се преодолее изкривяването както и да се използват средства, които са във вид на залеж на територията на друга държава членка. Това обаче понякога създава тревоги и безпокойства, защото по отношение на адекватността, например, няма изискване за резерви на тези средства, когато те биват използвани с търговски цели. Е така, въвеждането на национални механизми следва да бъде съпътствано от оценка на въздействието, стабилна и солидна такава. Трябва да се грижим, разбира се, и за това да няма създавани неоснователни очаквания за това, че всеки механизъм, всеки един механизъм ще се превърне в постоянен такъв. Непрекъснато се налага проверка, ревизия, оценка на различните действащи механизми сега и в бъдеще. Така че и в бъдеще държавите членки ще имат възможност да оценяват действителността и да решат дали да продължат по този път или не. Така или иначе, обаче вътрешният пазар трябва да гарантира еднакво и адекватно съжителство едни с други на различните пазари на капацитети, на различните капацитети. Гъвкавостта също трябва да отговаря на краткосрочните ценови послания. По този начин краткосрочните сигнали на пазара трябва да гарантират гъвкавост. Ето защо трябва да изградим една рамка за, за трансгранични уравновесяващи пазари. По този начин може да има ясни послания за недостиг на енергетика, за да може да се насърчава по-гъвкаво производство на електроенергетика. Имаме нужда също така от подобряване на сътрудничество между операторите на преносни системи при споделянето на техните мощности. Трябва също така да се улесни и участието на търсенето като отговор и също така възможности за включване на възобновяемите енергийни източници. Смятаме, че трябва да се насърчава тяхното участие и в допълнителните услуги. В заключение, ще се опитам да повторя основните послания – докато не се даде възможно на енергийните пазари да действат без препятствия, за нещастие няма да има гаранции, че тези пазари сами ще могат да гарантират необходимото равнище на адекватност на ресурсите и гъвкавост на системите. Ето защо трябва да положим усилия за премахване на бариерите за предсъздаването на единият вътрешен енергиен пазар. При всички случаи сигурността на доставките се гарантира най-добре чрез доброто функциониране на един истински интегриран пазар. Трябва също така да се дава възможност за един добър климат на инвестиции, което ще доведе до насърчаване на сигналите, идващи от търсенето и включването на възобновяемите енергийни източници. Това са основните послания, идващи от нашето становище. Както казах, продължаваме да работим по въпроса и ще се радваме да имаме възможност да споделим и по-нататъчните си изводи с вас. Още веднъж благодаря за възможността да участвам в днешното ви заседание. Alberto Potocnik, che, al quale noi avevamo chiesto come Commissione. Благодаря на господин Албареда Поточник. Ние го бяхме помолили за становище за пазара и а, възможностите за развитие на този пазар. сега давам думата на господин Бузек. Um, important... Благодаря ви. Много е важно да вземем предвид в рамките на нашия, енерги... на един енергиен пазар капацитетът и начинът по който мощностите могат да повлияят на нашия вътрешен пазар. Ако сме затворени и разпокъсани на отделни регионални или национални пазари, изграждането на мощности може да доведе до допълнително разпокъсване – защото държавите членки не са отворени към останалите държави членки. А имаме нужда от един добре функциониращ вътрешен пазар за всички държави членки и е, в този случай, ако има добро взаимосвързване на мрежите, адекватността на мощността ще ни гарантира сигурност на доставките във всички части на Европейския съюз. Ето защо отново повтарям, най-важно за нас е да се инвестира в инфраструктурата. Имаме нужда от 140 милиарда евро в близко бъдеще. От друга страна, трябва да изграждаме нови мощности, защото имаме нужда от 1 трилион евро до 2020 година, ако наистина искаме да гарантираме безопасност на доставките и да има истински преход на нашата енергетика към по-низко равнище на парникови емисии. Както и намаляване на цената на този преход. Разбира се, цените никога няма да бъдат наистина ниски за бъдеще, но за да ги поддържаме на смисъл ниско равнище, имаме нужда от инвестиции в нови мощности. Ето защо смятам, че истинската отправна точка във всяка едно разискване за изграждането на мощности е взаимосвързването на държавите членки и изграждането на един истински единен енергиен пазар. Благодаря ви. Благодаря сега господин Дакампос. Uh, Благодаря на Поточник за чудесното изложение. Точно на време идва, много е своевременно на гото представене, защото работим по въпросите за енергийните мрежи. Много пресечни точки намираме. Поздравления за методологията, използвана във вашата презентация. Започвате с внимание към търсенето, а не към предлагането, не към доставките. Ние правим точно обратното понякога. Насочени сме повече към производителите, отколкото към потребителите. След това започваме да обръщаме тенденцията, но вече е късно. Зато, а вашият подход гледа напред, не гледа само задоволяването на нуждите на момента. Това първо. Второ, много съм доволен да отбележа, че обръщате внимание и на оперативната зависимост като основно понятие. Ако нямаме такава ефикасна оперативна координация, няма да постигнем никакво обезпечаване, никаква сигурност в доставките. На трето място цените и стандартите на ценообразуване. Политиците от държавите членки винаги е, се люлеят между любовта и омразата спрямо регулаторите, това е ясно. Техните правителства не са склонни да ограничават цените, да налагат пределно допустими такива и това, разбира се, води до изкривяване на конкуренцията, до нейното опоручаване. Това е разбираемо. Държавите членки си имат съответните политически правила, политическа логика на поведение, особено в такива критични времена като настоящето. Трудно се регулират цените на електричеството. Не бива обаче да затваряме вратата на диалога и да се стремим към по-добро взаимодействие между регулаторните органи в различните държави членки. И вие сте по, на правилния път по създаването на такъв един диалог. Сега, имам едно съмнение. Разбира се, че никой пазар не е изцяло съвършен. Разбира се, че ролята на регулаторите – е изключително важна в ограничаване на негативното за потребителите, но тези регулаторни агенции не бива да гледат на самите себе си като ценови или пазарни регулатори, а като представители на общността, която просто заслужава по-добри и справедливи цени. И така, в заключение, конкуренцията в крайна сметка ще се отрази на новаторството. Някога може да се стига до наисти, истински иновации, други пъти може да си останем само с опит, но така или иначе ефектът е положителен. Благодаря. Грация, президенте. Грация, Анке. Господин Проди. Благодаря. Благодаря на господин Поточник и на госпожа председателят. Господин Поточник, благодаря ви за изказването. струва ми се, че при всички случаи трябва да направим едно логично усилие. Трябва да разберем дали това, което искаме е да използваме а, енергии от възобновяеми източници вместо енергии от изкопаеми горива. горива. А, по този начин трябва да допренесем за вятърната и за фотоволтаичната енергия. Така че това ще окаже въздействие върху всичко останало и ще ни доведе а, до вземане на решение за това, кое е подходящото измерение за електрическата мрежа. Трябва да бъде при всички случаи европейска мрежа и естествено с висока ефективност при, електро... при преноса на енергия. Така че изхождаме от данни, които са изключително ясни, факт, който е разбираем, става въпрос за европейско измерение. Това трябва да бъде нашата отправна точка. Ако искаме да оптимизираме а, възобновяемите енергийни източници, естествено, защото при наличието на такава европейска мрежа можем да се възползваме по по-добър начин от а, вятърните централи, може да използваме и а, вецовете и енергията, произхождаща от тях, по по-оптимален начин, отколкото в момента. Енергията от вецове ще бъде подкрепяща, балансираща за вятърната енергия, така че ще имаме възможността да разполагаме с една предвидима енергийна система. В тази връзка следва да вземем задължително решение да инвестираме в електрическата мрежа. И това ни води до заключението, че тази мрежа трябва да бъде европейска, няма друг изход. Ако не, ние сме се събрали тук просто да си говорим празни приказки. От тук идва всичко останало. Очевидно, енергията от вецове може да предостави възможност за една бърза намеса, което позволява използването и на други източници. Например, говоря за централите с комбиниран цикъл. Естествено, в този случай трябва да имаме предвид въглищата, проблемите с въглеродните емисии. Всичко това трябва да се взема предвид при вземане на решение за управление на енергийната мрежа. И пак повтарям, говорим за една европейска мрежа. В... След като казах всичко това, Искам да се уверим, че европейската производствена система, както разпределението, разпределителната и преносната система ще върви по този път. Защото на национално равнище е невъзможно дори да се гарантират доставките до потребителите в конкретната държава. и естествено в същото време тези мерки да бъдат екологосъобразни. А сега господин Чичестър. Е, е. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да кажа на Алберто колко се радвам да го видя днес и да чуя неговото мнение. Колегите ще ми простят, ако им припомня, че аз бях докладчик в предишният мандат и живо се интересувам от настоящата ви дейност и успехите, които постигате. Част от работата ни по мандата беше да ви дадем възможността да дойдете в парламента и ясно да ни заявите какво е становището, което искате да защитавате пред Европейската комисия и всъщност да използвате парламента като един вид платформа за изпращане на вашето послание. Питам се до каква степен беше закодирано вашето послание, когато заявихте тази сутрин, че пазарът не е достатъчно гъвкав и адекватен. Затова и първо бих искал да попитам до каква степен агенцията може да компенсира законодателните недостатъци при гарантирането на пълна конкуренция на пазара. Надявахме се с голямата гъвкавост на регулаторна агенция да имате тази възможност. Какъв е вашия коментар? Ако нямате възможност, ако не сте в състояние да разрешите всички проблеми, а предполагам, че нямате тази възможност, въпреки че се надявам случай да е такъв, тогава кажете ни какво ние можем да направим по въпроса. Споменахте различните слабости, различните проблеми, под които сме изправени. Реално е живеем в много трудни времена и комисарят с нощи, още заяви, че не можем да предвидим економическото положение след 12 месеца, да не говорим за перспективите за след 5 или 10 години. А операторите на преносните системи трябва да предвиждат дългосрочно и трябва да предвиждат евентуалните проблеми, с които все още не сме наясно. И последно, в контекста на променящите се економически, економически пейзаж, трябва да привлечем нови инвеститори за изграждането на производствени, преносни и разпределителни мощности. Отбелязахте, че има недостъг на интерес от страна на инвеститорите. Според мен това е много жалко, така че въпросът ми е, имате ли предложения как ние можем да насръчим капиталовите пазари да инвестират в едни много разумни дългосрочни инвестиции с добра възвръщаемост? Очевидно обаче инвеститорите не споделят това мнение, така че как можем да ги насръчим? Благодаря ви. Благодаря. Думата има колегата Бълчитис. Ačiū gerbiamas direktoriu už tikrai gana įsami информация. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на председателя, благодаря и на директора на АСР за сведенията, които ни предостави. Говорим за един изключително важен въпрос. Искам да благодаря и на колегата Чичестер. Вчера разискването с комисаря беше изключително интересен. Говорихме за бъдещето на енергийната политика на Европейския съюз. За в бъдеще трябва да залагаме цели, като цените на електроенергията, и други. Вчера беше казано ясно, че цените на енергията в Европейския съюз са постигнали своите рекордни нива. Те трябва да бъдат понижени. Европейският съюз би трябвало да разглежда въпроса и да се справи и с проблема с производството, не само с услугите. Трябва да бъдем конкурентни на световните пазари. Искам да разбера какви са липсите, по ваше мнение, в настоящата система. И как бихме могли да избегнем тези празнини, най-вече с цел избягване на изкривяването на цените. И по отношение на споразумението, споразуменията с цените, определенето на цените, не смятам, че а, това трябва да бъде обвързващо и в този смисъл не знам до каква степен ще помогне за намаляне на цените. В а, отделни европейски региони има развитие на цените, те се определят по един различен начин. Така че бих искал да чуя какво е вашето мнение? По какъв начин считате, че насоките и правилниците за мрежата и за енергията ще бъдат одобрени и прети до 2014 година и по какъв начин виждате регионалните стратегии и развитието на енергийната инфраструктура. Всички тези въпроси са ключови, жизнено важни и регулаторните власти, които се занимават с регулиране на цените на ниво държави членки, също имат задължения, които трябва да изпълнят. А сега колегата Хелмер, каза председателят. Uh, благодаря. Госпожо председател, благодаря и на господин Поточник за презентацията. Така ли иначе обаче искам да кажа, че ми се видя малко теоретична и академична и е, какви ли биха били практичните изводи, които може да си извади Германия, като се стреми да замести електроцентралите АЕЦ с ТЕЦ? В Обединеното кралство, например, и ние правим същото. Затваряме не само АЕЦ, а и ТЕЦ. Така че от вашето представене не разбрах точно какво трябва да направим. Така или иначе, цифрите бяха много интересни. И дали тези цифри може да не ги раздадете след това? Благодаря. Сега обаче искам да ви попитам нещо. Стори ми се, че казахте, че ни трябва 300 милиарда евро за разпределение за преносни системи и от тях 80% принадлежат на възобновимите енергия. Това е огромна цифра. Сега, след това, казахте, плащанията за производствени мощности ще приоризират възобновимите. Така ли или не? Добре ли съм ви разбрал? Нека обаче да кажем, че тези възнаграждения, тези плащания, в крайна сметка, са признание, че неефикасно управляваме и, изкопаемите горива и за това се ориентираме към други възобновими. Днес сутринта имах работна закуска и научих, че операторите на възобновими мощности не, отва, не включват в ценообразуването си всички фактори. Ето за това тяхното тяхната крайна цена е много по-висока, отколкото това, на което сме свикнали. Вие обаче казвате, че има много променливи величини във всички тези взаимовръзки и взаимнооперативни зависимости. Разбира се, знам го и аз като математик. И нека да ви припомня, че в хаоса, в крайна сметка, може да се намери някаква логика, която е в малките и съвсем незначителни детайли, които могат да бъдат много трудно предвидени на къде и как ще се развият. Така че вашата система може да не изпълни очакванията и да тръгне на някъде, където вие не очаквате, както се случи с системата за търговия с емисии. Искахме едно, тръгне друго. Благодаря. Volevo ricordare al tutti i membri di tre... Благодаря. Припомням на колегата Хемнер, че а, вчера на всички членове на комисията ИТРЕ беше изпратен доклада по имейл. Така че и вие по всяка вероятност разполагате с а, този доклад. А сега госпожа Колавска. Dziękuję E, mam dwie uwagi. Pan wspominał, że kluczowy, jeśli chcemy... Благодаря ви. Имам два коментара. Казахте, че най-важното за възобновяемите енергийни източници е изкращането на преносни системи и цялата свързана с тях инфраструктура. Но според мен колегите трудно разбират това, тъй като при изготвянето на доклада за изразходване на средствата за Фонда за регионално развитие, имаше истинска борба за прехвърляне на част от средствата за изграждане на инфраструктура с природен газ и за когенерация, например. Ето защо Днес е много важно да вземем предвид в тристранните преговори и тези източници на средства и в частност фонда за регионално развитие. Но имам и един кратък въпрос. Разискванията за пазарите за мощност вече започнаха. До момента съветът беше против, а в а, наскоро публикуваното съобщение на комисията се твърди, че механизмът за мощности се противопоставя на един механизъм, почиващ на пазарните послания в Европейския съюз. Ето защо знаем, че средствата предвидени от Европейската комисия не са достатъчни, ако вземем предвид моментите на върхова потребление, например. Така че какво е вашето предложение? Yeah, just, Ван uh, благодаря. Благодаря за информацията. Искам сега да задам няколко въпроси, свързани с енергийния микс в държавите. Някои държави членки, например, този микс може да трябва да се запаси по редица причини. Как можем да се противопоставим? Как можем да впишем непрекъснато размножаващите се възобновими източници. В Холандия, например, има ограничения и тези ограничения се отразяват на връщането на въглищата. Дали не би трябвало да помислим и за тези неочаквани ефекти? Хубаво е човек да намалява мощности, да, газ за сметка на въглища, но това не е неутрално събитие. Може би да помислим все пак за другите ефекти, които ще придържат събитието. Няма да има само екологични, ще има и економични такива. Благодаря. Благодаря. А сега господин Поточник, за да отговори на въпросите. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и за ценият принос. Ще се опитам да отговоря на всичките ви коментари, но предварително се извинявам, ако попусна някой. Опитах се всичко да си запиша. Първо място, Предполагам, ясно си давате сметка, има много големи разминавания в становищата на държавите членки, на техните регулаторни органи относно пазарът на мощности. Ето защо първо ще дам личното си мнение и какво според мен би било подкрепе, би се ползвало подкрепата на общността на регулаторите в Европейския съюз. Господин Бузек, надявам се посланието ми да беше достатъчно ясно. Интеграцията на енергийния пазар и в частност на пазара на електричество трябва да си остане приоритет. Поне по две причини. Първо, защото това е най-ефикасният начин за отговаряне на, нужд... на търсенето и на второ място, това е най-добрата основа за някакво допълнително договаряне или допълнителен механизъм, ако се наложи такъв. Трябва да кажа, че полагаме големи усилия, за да завършим успешно новият набор от регуляторни инструменти, чрез новият кодекс, който се изгражда от Европейската система на системните оператори правилата ще влязат в сила от 2014 година и се надяваме вече да сме започнали с прилагането им на практика. Наистина търсенето е важно, господин Кампуш го подчерта, когато стана въпрос за оперативната надежност, отговаряне на търсенето е един от най-добрият начин да се гарантира тази надежност. И по-голямото навлизане на възобновяемите енергийни източници и тези, които не могат да гарантират постоянна мощност, т.е. вятърната енергия, променят, се разграничават в своите характеристики от традиционните енергийни източници и затова е важно да вземем предвид и участието на търсенето вярвам също така, че трябва да гарантираме по-добри цени за потребителите. И затова смятам, че заедно трябва да се, опитва, да се опитаме да гарантираме възможно най-низки е, крайни цени за потребителите. Тоест не става въпрос само за цените на енергийният пазар, но и всички други цени, свързани с е, процеса. ако си представим един добре функциониращ енергиен пазар без никакви пречки, вероятно ще си представим по-голямо намаляване на цените, но ще трябва да се вземат преди други фактори в определенето на крайната цена. Господин Проди, надявам се, че ще мога да успокоя тревогите ви има много ясно европейско измерение в изграждането на системите в момента. От приемането на третият енергиен пакет, плановете за разработване на мрежите се разработват на европейско равнище и за електричеството, и за природния газ. Десетият план за мерките е отправната точка за планиране на нови мрежи и за увеличаване на инфраструктурата за мрежи в всички държави членки. Така че има европейско измерение в планирането. Има и нов пакет, който скоро ще бъде прият, в който се поставя акцента върху тъй наречените проекти от обществен интерес, т.е. проекти, които обхващат поне няколко държави членки. Така че има регионално, ако все още не европейско измерение в планирането за мрежи в момента. Надявам се с това да се отговорило на вашите притеснения. На господин Чичестер. Не знам дали използваме кодове, но понякога посланията са много ясни в нашето становище и в нашите презентации. Трябва да се промахнат всички бариери пред доброто функциониране на енергийния пазар поради за причини. Не една от които е запазване на адекватността на мощностите. Като агенция ние нямаме възможност пряко да се намесваме в функционирането на пазара. Ние участваме в процеса на изготвяне на правилата, ние наблюдаваме функционирането на пазара и най-ценният ни принос, най-вероятно към момента, е чрез изготвянето на становища по поискване и също така чрез дейностите ни по наблюдение. През ноември миналата година ние представихме първия си доклад за мониторинг, в който идентифицирахме пречки и тенденции в енергийния пазар, а в тази годишния си доклад ще се съсредоточим върху препятствията пред интеграцията на енергийния пазар. Такъв е приносът ни до момента. Надявам се и други институции, които имат правомощия на европейско и национално равнище, ще изиграят своята роля, ще вземат предвид нашият принос. Едновременно с това, от създаването на агенцията преди две години полагаме усилия за прилагане на правилата след тяхното приемане, понякога дори и преди официалното им прилагане, тъй, приемане, извинете, в противен случай няма как да се постигнат целите, заложени за 2014 година. Относно привлекателността на енергийния сектор за инвестиции, аз не съм инвестиционен банкер и няма как да отговоря направо на този въпрос но смятам, че от наша страна ние трябва да гарантираме една стабилна регулаторна рамка. По този начин ще намалим риска, свързан с регулирането на пазара, а това е един риск, който никак не се харесва на пазарите. Тъй като този риск трудно се хеджира, и се надяваме, че ако гарантираме една основна, една стабилна регулаторна рамка, това ще успокои и ще даде нова увереност на инвеститорите. Да, съществуват различни схеми за субсидиране на различните пазари, различни са и регулаторните рамки на различните пазари. пазара на електричеството, трябва да предвиди конвергенция на цените. Не трябва да се стремим към пълно хармонизиране на цената на електричеството. Добре е да има известно разминаване на цените. А в противен случай ще има прекалено много инвестиции в инфраструктурата. Ще ви дам един пример. Много неща могат да се постигнат чрез подобряване на законодателната рамка. През 2010 и 2011 година беше въведена систем, обща система за Германия и Холандия и а, разминаването в цените премина от 12% на 87%, всъщност хармониз... нивото на хармонизация на цените, извинете. И всичкото беше постигна... постигнато само чрез подобряване на регулаторната рамка. Както вече споменах, настояваме за завършване на процеса на изготвяне на общ кодекс за цените до 2014 година. Съгласен съм, че когато се изчислява цената на възобновяемите енергийни източници, трябва да се вземе предвид всички фактори. Сумата, която обясних, 300 милиарда евро, от които 100 милиарда за преноса или 80%, от тези 100 милиарда ще се използват за о, включване на възобновяемите енергийни източници. Те представляват най-голямото предизвикателство за разработването на мрежите в момента. Моделът се променя и а, енергийният пазар и енергийните системи няма да бъдат същите, както в, както в миналото. Надявам се да не съм попуснал нищо важно. Накрая, струва ми се, че сумите, на които се позовавах, са свързани с електрическите мрежи, но се засягат и пазара на природния газ. Там положението е малко по-различно. До някъде има връзка и с веи, защото природния газ действително е енергийният източник, който най-вероятно ще ще бъде най-силно засегнат от навлизането на възобновяемите енергийни източници. Първо, тъй като електроцентралите с газ вече са изложени на конкуренцията от страна на възобновяемите енергийни източници и те работят много по-малко от предвиденото. Но вероятно ръбния газ ще представлява горивото, което ще гарантира недостига при употребата на ВИ. Ето защо трябва да гарантираме необходимата гъвкавост на пазара на природен газ, за да може сектора да отговаря на необходимостта от по-голяма гъвкавост на пазара на електричество. Средствата по инструмента за свързване на Европа според мен няма как тези средства да отговорят на всички нужди. Никога не сме имали такива надежди, но те трябва да представляват стимул за инвеститорите чрез изготвяне на поручвания или ако няма търговска жизнеспособност, то тогава може да се използват тези средства. Представих ви оценката на европейските оператори на преносни системи и се очакват 100 милиарда. Така че средствата, които могат да дойдат от механизма за свързане на Европа, очевидно няма да бъдат достатъчни. Имаме нужда от мобилизиране на частен капитал чрез тарифите, разбира се, но трябва да се гарантира, че инвестициите се освоят по възможно най-ефикасен начин и това може да се осъществи чрез 10-годишният план за разработване на мрежите и чрез анализи на средствата, чрез които, анализ, които се основават на понятието нужда. Надявам се, не съм пропуснал нищо важно, но както кажа и вашият председател. Разполагате с нашето становище. Все още не сме го публикували на интернет страницата ни, защото искахме да ви дадем възможност да се запознаете с него преди това и с радост ще отговоря на всякакви въпроси на двустранно ниво. Благодаря ви. Благодаря на господин Поточник. Благодаря за доклада. Припомням ви, че този доклад беше изпратен на всички членове на комисията ИТЕР. Сега преминаваме към доклада на госпожа Хол. Uh, Благодаря, госпожо председател. Колите са на тях принадлежи около 12% от европейските въглеродни емисии. И целта е как да постигнем това, което сме си определили като цел до 2020 година. И то не само защото трябва да се справяме с парниковите ефекти, а и защото от економическа гледна точка това е по-изгодно за економиката. Економиката, където има ограничения, бюджетни, криза, економическа, финансова и така нататък. Тоест, въглеродните емисии и тяхното урязване трябва да дадат е, благотворен ефект и за автомобилостроенето. Това мисля, че може да се постигне по два начина. Според мен, те, тези ограничения на въглеродния диоксид трябва да бъдат своевременни и гъвкави. Имах до момента 123 изменения – около 6 или 5 или 6 главни оси. Първо, до 2025 година като краен цел, като краен период. Трябва да преминем от 25 до 75 грама въглероден диоксид. Смятам, че трябва да потърсим някаква златна среда, защото в противен случай няма да стигнем до определеното до 20, 2025 година. Съединените щати вече имат такава цел определена за 2025 година, така че и ние сме поставени в същото положение. Този цел обаче трябва, тази цел трябва да бъде обаче гъвкава, и да държи сметка от технологическото и економическо развитие. Някои смятат, че трябва да преразгледаме целите. Аз обаче не съм съгласна и смятам, че автомобилостроенето също трябва да намери своето място. Ако ние създаваме изключително неясна и непредвидима среда, ако изчакваме изпитанията преди изобщо да определим цели, то в такъв случай не помагаме никому и даже рискуваме да изостанем. Тук са има две изменения. Някой предлага да се изчака до 2021 година, а други смята, че даже трябва да се избърза до 2016. Аз мисля, че е най-добре да се придържаме към комисията, а именно 2014 като крайна дата и след това една-две години за въвеждане в практиката, за, ко, за транспониране и преход от настоящото законодателство. Според мен 2017 е един разумен срок, който може да спазим. Сега, друг вид изменения, които получих по въпроса за така наречените суперкули. Големите промени, от които се нуждаем, трябва да са постепенни. Не можем да целим ефикасност само с въглероден диоксид, само с двигатели, с вътрешно горене. Бихме могли да помислим и за нова технология, за нейното финансиране, за нейното кредитиране с така наречените суперкредити за суперколи. Целта при тях е 95 процентно изхвърляне на въглеродни емисии. Това е предложението на немските колеги, които предлагат да се започне от 14 грама и да се стигне през 95 до 105 грама. Целта обаче е да не променяме целта, а по-скоро да изнамерим начин за нейното прилагане разумно и гъвкаво. Сега, от банкова гледна точка суперкредитирането не е разумно, тъй като в момента индустрията няма нужда от тях и едва след 2025 година би могла да има индустрията нужда от такова суперкредитиране и това се съдържа в някои от измененията. Други пък предлага да следваме модела в Съединените щати, а именно 2 грама, е, казвам аз, 4 грама, казват социалистите, така един, че един определен вид цифра, като минимум и след това, ако се постигне повече, то тогава има съответна насрещна престация, някакво възнаграждение. Така се действа в момента в Съединените щати. Това е съобразено съответно с съществуващите в момента двигатели с вътрешно горене. Така или иначе е свързана целта с крайната такава, но без да я разклаща или да я вади от релси. По въпроса сега за дерогацията за малките количества, госпожа Форд, господин Берзина предлагат от 500 до 1000 да се промени и аз не смятам, че това ще се отрази зле на крайната цел, но пък не е кой знае колко подпомагащо индустрията. И така в заключение искам само да спомена утилитарните параметри и екологичното новаторство. Те според мен са вън от обхвата на тази директива и може да се регулират чрез комитология. Така че искам да видя какво е мнението на комисията. Сега по утилитарните параметри. Как трябва да преценим какво да използваме? Дали въглеродния отпечатък или ефикасността. Едното може да бъде след 2020 година от отпечатък и е, това е мнението на комисията. Ако има други мнения, можем да ги обсъдим. Имахме вече, аз имах първа среща с докладците в Сянка. Надявам се, че след днешният обмен ще продължим работа и ще намерим задоволително за всички разрешения. Благодаря. Благодаря. А три минути на господин Присина. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на докладчика за усилието, най-вече в стремежа да постигне диалог с докладчиците в Сянка. Съгласен съм с докладчика по отношение на много от целите, които трябва да постигнем до 2020 година. Също така и моето виждане е много подобно в връзка с графика за този нов цикъл на изпитване. Считам, че до 2020 година, когато автомобилната промисленост ще разполага с нови технологии, 100% поне с определени нови технологии относно двигателите, можем също да се замислим за количествена оценка на някой от оценките, например оценката за този отпечатък. А, както казвам, имаме много подобни виждания. Не сме съгласни по въпроса за тези облегчения, наречени суперкредити. Моето виждане е по-различно. За докладчика става въпрос по-скоро за възможност да се избегне а, тази регулация, която е по-взискателна относно мисиите. Смятам, че е истина, че в този момент трябва да се търси технологичен неутралитет, като се поощрява създаването на електрически автомобили и се налагат санкции за тези производители, които а, се занимават с производство на определени продукти, които се доближават до тези емисии от 30 грама. Аз не знам до каква степен това е разумно. Не мисля, че това е най-подходящият метод. Също така не съм съгласен с редица разпоредби, свързани с дългосрочните цели след 2020 година. Мисля, че на първо място създаването на много цели създава известна несигурност за автомобилостроенето. И освен това и самият отрасъл виждаме, че не се намира в такова финансово положение, което да му позволи да осъществява и да изпълнява много ограничителни условия от технологическа гледна точка след 2020 година. Предприятията от този а, сектор са изправени пред намаляване на приходите, и търсят възможности извън европейския пазар. В този смисъл смятам, че трябва да обърна внимание и на създаването на работни места и на социалния фактор в тази връзка. Има редица области, в които съм фокусирал моите изменения. Естествено, искам да чуя мнението на останалите колеги. Благодаря. А сега следващия оратор, госпожа Бремт. Рапортираща ви данки Вориден на Гуд рапорт. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на госпожа докладчика за отлично изготвяне от нея доклад и за усилията, които полага за изкашено добро сътрудничество с докладчиците в Сянка. Сигурна съм, че ще продължим да работим също толкова интензивно през едните няколко седмици с една крайна цел постигане на добър документ. Скъпи колеги, подобни законодателни документи биха могли да предизвикат много бурни реакции от представителите на автомобилстроенето. Може да стигне до откровенни конфликти, но това може да бъде и лесно избегнато. Целта ни преди всичко е опазването на околната среда чрез този законодателен проект – освен това, това е, това е набор от мерки, който засяга пряко потребителите и който не противоречи на мерките за подкрепа на сектора на автомобилостроенето. Ето защо смятам, че може да предложим редиша, редица възможни решения. Първо, относно целите за 2020 година, питаме се дали тези цели наистина са правилни и дали са е, постижими дали ни би трябвало най-напред да пригодим законодателството и да сме сигурни, че разполагаме с необходимите мерки за изпитване. Първо, един елемент, по който нямаме единодушие, вече се задава въпроса дали трябва да поставим цели за 2025 година или не. Според мен отговорът е да, но трябва и да проявим гъвкавост. Ако пазарът се промени и ако технологиите се развият по-бързо от очакваното или напротив, ако има отстъпване назад в темпата на разработване на нови технологии, трябва да сме готови да отговаряме да си промени в цикъла. Но все пак, за да дадем възможност на сектора на автомобилостроението да планира дългосрочно, трябва да имаме цели за 2025 година. А сега нека да се върнем на въпроса за суперкредитите. Щом искате, нека да говорим за тях. Какви са целите ни всъщност с тези суперкредити? Нека бъдем съвсем откровени. Трябва да признаем, че настоящата система за кредитиране не е ефикасна. Честно, често използваме тези кредити за конкретни цели и буквално тези цели са за обикаляне на съществуващата законодателна рамка. Ето защо имаме нужда от една добре функционираща система за кредитиране, която да не допуска нелоялна конкуренция между производителите. В заключение, госпожо председател, има редица предложения. Аз също направих няколко предложения. Целта е създаването на една гъвкава система. Европейската комисия смята, че това е правилната насока и аз насърчавам докладчикът ни да работи съвместно с Европейската комисия за намиране на най-доброто техническо решение и постигане на един качествен компромис. В крайна сметка смят, смятам, че има единодушие относно целите, а именно кредитирането трябва да насърчава нововведенията, но не бива да води до слабости, които да подронват целите ни за опазване на околната среда. Благодаря ви. А сега колегата Ценовски. Опакуват е, благодаря, госпожа председател. За да спестим време, няма да споменавам някои от нещата, които вече бяха споменати от ораторите. Искам да оценя високо намеренията и усилията на докладчика да постигне а, консенсус. Консенсус във връзка с въпроса, с който се занимаваме. Става въпрос за много сложен въпрос. Решенията, които следва да вземам, са много трудни, най-вече по отношение на автомобилната промишленост. Следва да отчетем, че някои неща изглеждат по един начин върху хартия, на теория и смятаме, че чрез тези цели и чрез тези условия ние може да постигнем това, което е наша цел, но след това на практика можем да видим, че последиците не са толкова положителни за автомобилната промишленост. Смятам, че целта за 2020 година, такава каквато е заложена в момента, може да бъде изпълнена трудно от автомобилостроителната промишленост. Не съм съгласен и с целта за 2025 година. Нека не забравяме, че говорим за един много дълъг период от време. Съгласен съм с оратора, който каза, че не знае по какъв начин ще се развие технологията, науката в този дългосрочен период, така че не трябва да налагаме а, такива цели и такъв натиск. Това е една амбициозна цел, но не съм съгласен, че е най-подходящият начин за да вървим напред. Съгласен съм с предложението през 2016-2017 година да видим какво е положението и тогава да решим на къде ще вървим от 2020 година нататък. По отношение на суперкредитите, смятам, че трябва да съществуват нужните стимули, за да може автомобилният отрасъл да продължи да осъществява дейността си. Смятам, че не трябва да поставяме отново на масата този деликатен за промишлеността въпрос. Този въпрос, този стимул е много важен за автомобилостроенето. Автомобилостроенето а, играе роля не само само по себе си, но и за другите индустрии, които са взаимно свързани с него. Благодаря много. Председателят, благодаря много. Приключихме с докладчиците в сянка, а сега колегата Крамер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Благодаря за осъществената от него дейност по отношение на измененията. Смятам, че стана ясно, че няма да се върнем назад относно целта заложена за 2020 година. Това е много важно. Трябва да бъде ясно казано. По отношение на сигурността, предвидимостта, важно е да признаем жизнения цикъл на продукта и изделията, които ще се продават след 2020 година, в момента се проектират и разработват, така че тези елементи трябва да бъдат отчетени също така. Следва да се вземе предвид и регулиров... регулациите, свързани с емисиите на въглероден диоксид. Нашите цели в Европа са едни от най-амбициозните – в Корея, в САЩ, в Япония също има разпоредби в тази сфера, но нашата европейската е най-амбициозната цел. Не винаги обаче тези цели подпомагат на автомобилната промишленост. В много от случаите усложняват извършването на дейност от страна на отрасъла. По отношение на намаляването на въглероден диоксид за целия автомобилен парк не предполага успех за предприятията. Има предприятия, които произвеждат големи коли, ефективни автомобили, но въпреки това те имат трудности при изпълнението на тези цели – в тази връзка трябва да видим какво ще направим и след 2020 година. От 2020 година нататък целите, които ще се заложат, не трябва да бъдат разигравани. Сега се едно се намираме на, на някакъв базар. Не знаем какво ще се случи с технологиите, не знаем какво ще се случи с автомобилите, с а, а, дизайна. Не можем сега да взимаме политически решения и да кажем 60 или 70 грама. Благодаря, каза председателят. Господин Ланген, през 2008 година бях докладчик. в, в, аз защитавах идеята да има дългосрочен дългосрочна цел. Тогава аз бях докладчик в компетентната комисия. Благодарение на заложените цели успяхме да намалим въглеродните емисии. Така че бих помолил госпожа Хол да отчете в своя доклад факта, че в Съединените Американски щати имат за цел двойно намаление на емисиите т.е. 50% в сравнение с сегашните цели. А нашите цели не са толкова амбициозни като американските. По отношение на срещата с докладчиците в Сянка, аз разбрах, че не бе, а, не, не са били поканени европейски предприятия на тези срещи, а е била поканена Тойота. Не знам дали това е истина. Знаем, че трябва да флиртуваме с парламента, триалог, с съвета, но трябва да бъдем по-прецизни в работата си. Нуждаем се от а, един общ международен цикъл на изпитване. Нуждаем се от мерки, които се основават на технологията. По този начин ще създадем сигурност за промишлеността. Не трябва да забравяме суперкредитите, екоинновациите. Много важно е да се придържаме към предложението, което в а, миналото представляваше един истински успех ние ще се противопоставим на а, тези предложения, защото според нас не са добри в дългосрочен план. Благодаря, председателят. Благодаря. А сега господин Видал Куадрас. Благодаря, госпожо председател. Uh, как гледаме към бъдещето, и намаляването на въглеродните емисии за леките автомобили, наистина целите са от жизнена важност. Сега обаче, 2020 година. Стандартите за тази година са вече достатъчно ясно съобщение, което пращаме към производителите за това, че трябва да произвеждат коли с по-малки, по-низки въглеродни емисии. Преди обаче да определим стандартите, би трябвало да изчакаме края на изпитанията. Защото ако не изчакаме резултатите от световната хармонизирана процедура за изпитание на леки автомобили, то тогава бихме могли да се объркаме и да създадем всъщност нестабилност и объркване и на свой ред да разклатим доверието в автомобилостроенето, което съвсем не е целта. Докладът би трябвало да се позове в допълнителна степен на предложението на комисията за заместване само на въглеродните емисии, изхвърлени в автомобилостроенето с въглеродните емисии, изхвърляни от съответния автомобил по време на целия му полезен живот. Това било, да, би, би, би дало тласък на рециклирането на старите автомобили и би допълнило картината. По въпроса сега за суперкредитите, Колите, които в момента изхвърлят по-малко от 50 грама на километър, получават кредити, такива кредити до 2015 година. Първо 3,5 в началото, а след това до 1,5 са тези бонусни точки. Предложението е тези кредити да са за колите с 35 грама емисии и тези точки, бонусни точки, да са от, до 1,3 вместо 1,5. След това, 2019 година е, е следващата следващия период, който липсва и аз предлагам да го включим. Защото тогава ще се увеличи броят на колите, които биха могли да се кандидатират за тези суперкредити в резултат на напредналата технология и нейното използване от производителите. В подобен случай, ако налагаме само ограничения без да даваме поощрения, няма да имаме желания резултат. Благодаря. Дамата има господин Дерек. Благодаря ви, госпожо председател. Смятам, че двете предложения на Европейската комисия трябва да бъдат подкрепени. Ограничаването на емисиите от въглероден диоксид е изключително важно за намаляването на употребата на изкопаеми горива. Имам пет коментара. Първо, критериите, утилитарните критерии. В момента използваме критерият маса на автомобила или тегло на автомобила. Но размерите на автомобила, броят на пътниците и мощността разделена на пробега с цел намаляване на съпротивлението са други важни критерии, от които зависи формата на новите автомобили. Тоест, дали ще става въпрос за големи или за малки автомобили, за по-широки или по-високи автомобили и т.н. нататък. Ето защо Европейската комисия трябва да предложи и други критерии второ място са малките производители. Смятам, че нямаме нужда от дерогации за малките производители. Производителите на автомобили с мощност от 500 конски сили, автомобили, които се купуват само от много богати клиенти, не би трябвало да се ползват от дерогации според мен тук може да се увеличи цената на самите автомобили, защото те особено много замърсяват околната среда. На трето място трябва да вземем предвид различните видове замърсяване, тъй като замърсяването не е само с емисии от въглероден диоксид. Трябва да вземем предвид и шумовото замърсяване, тъй като чрез намаляване на шума се намалява и общността на автомобилите. трябва да вземем предвид емисиите от въглероден диоксид, които се отделят във всеки етап от жизнения цикъл на автомобила. Четвърто, вече засегнатата тема за суперкредитите – Идеята за кредитират сама по себе си е добра, тя ще насърчи конкуренцията и търсенето на нови иновативни решения. И последният ми коментар е свързан с зависимостта и зависимостта между въглеродния диоксид и теглото трябва да се направят нови изчисления на целите за 2020 година. Ако използваме заложените цели за личните леки автомобили, това ще е доведе до намаляване с 80 кг, а за търговските автомобили с 300 кг, което ще има своето въздействие върху други отрасли, като промишлеността, например. Благодаря ви. На първо място смятам, че всички искаме да изразходваме по-малко енергия и да замърсяваме по-малко. Имаме една широка пътна карта и смятам, че целите за 2020 година са приети от всички, включително от промишлеността. Относно оценката на въздействието, която трябва да бъде представена от комисията през 2014 година, по отношение на целите след 2020 година. Искам да задам следните въпроси. Дали при изготвяне на оценката ще бъде взета предвид финансовата криза и дали тя ще окаже влияние? И вторият ми въпрос е свързан с суперкредитите. Изглежда, че суперкредитите а, се основават на доста комплексна, сложна система. Има такива, които ги подкрепят, а други, които са срещу тях. Това, което знаем е, че трябва да бъде подкрепяна иновацията и подновяването на автомобилния парк. Имайки предвид кризата, която в която се намираме, хората не купуват нови коли, използват своите стари коли и те допринасят за повишаване на замърсяването. Трябва целите ни да бъдат ясни. Благодаря много. Грация. Председателят. Благодаря колегата Мерзадос. You, Благодаря ви, госпожо председател. Заедно с колегите от НП внесохме редици изменения на този доклад, като целта е да се доизглади, така да се каже, предложението на комисията. Ще ви представя някои от тези изменения. приемайки този аргумент, трябва да гарантираме и запазване на конкурентоспособността на нашия сектор на автомобилостроенето. В момента контекстът е много тежък за европейските автомобилостроители. Има намаляване на производството на автомобили с 1,7% в Европа, с което стигнахме с 8,7%, извинете, с което постигнахме най-низки равнища от 90-та година насам. Също така бяха отчитани най-низките равнища на продажба на автомобили от 20 години насам. Предложенията на Европейската комисия са много амбициозни, особено в контекста на настоящата економическа криза. Важно е цената на автомобилите да остане поносима и затова не бива да разглеждаме това законодателно предложение изолирано. Затова предлагам да не променяме целите заложени от Европейската комисия за 2020 година. Едновременно с това, не смятам, че трябва да залагаме индикативни цели за периода след 2020 година на този етап в някои от, според нашите изменения, трябва да разгледаме тези цели най-рано през 2017 година. Да, разбира се, индустрията има нужда от възможност за планиране и да, ние трябва да продължаваме да се борим за намаляване на употребата на твърди горива след 2020 година в интерес на нашите потребители. Но ако поставяме цели за след 2020 година, без да сме преминали пред необходимият процес на изготвяне на тези цели, според мен само ще засилим несигурността, защото тези цели ще бъдат с чисто политически характер. Имаме нужда от цели, които да доведат до предвидими и устойчиви резултати. Благодаря ви, колегата Ремек. Е, Благодаря, госпожо председател. Аз не съм бил докладчик в сянка по този доклад, не говоря и от името на групата на Обединената левица, тъй като ние нямаме единна позиция в нашата група. Искам само да изтъкна следното. Има съществена част от моята група, която е на мнение, че автомобилите като явление на демократизацията на обществото автомобилът, който позволи увеличаване на мобилността и който е оказал влияние и върху професионалния живот, и върху свободното време на хората и на обществото като цяло. В същото време има и своите своите отрицателни въздействия. Автомобилите имат а, много характеристики, а, които разглеждаме през последните години, които имат и социален а, ефект. Социалният ефект е загубата на работни места, които виждаме във все по-големи мащаби. Смятам, че губим много възможности за създаване на работни места, като не подкрепяме а, този отрасъл. В а, Чешката република, например, автомобилният парк е доста устарял. В този момент, през последните години, виж... се надявахме на подобрение, мислихме, че има подобрение, но не. Не е така. Хората не разполагат с пари, за да си купуват нови коли новите технологии единствено и само допринасят за оскъпяване на изделията. Така че не смятам, че трябва а, да оставим нещата в а, това положение, защото това би било несправедливо за много граждани. Смятам, че тези скъпи автомобили, в които могат да бъдат вграждани най-новите технологии, имат свое, своето отрицателно отражение. Защо? Защото това е свързано и с обема, с масата на автомобила. Като цяло, да, виждаме много а, фактори, а, дори а, виждаме а, автомобили, които струват хиляди и хиляди евро и тези автомобили могат да си позволят а, само а, една шепа хора. Както каза последният, а, докла, а, последният оратор, аз съм съгласен с него, с неговите думи. А, председателят, благодаря. А, господин Ремек. А сега давам думата на комисията, ако иска да вземе думата. Благодаря много за бележките. Ние вече сме в а, контакт с докладчиците в а, Сянга, така че ще се спра само на най-главното. Като начало, измененията за суперкредитите и както спомена всъщност докладчицата, суперкредитите имат потенциал до 2020 година така че ние не сме за тяхното въвеждане, защото има възможност за закъснение тук, според банковия сектор. Някои изменения са за ограничаване на суперкредита и тяхната цел е да се стимулира, без това да поставя под заплаха изпълнението на крайната цел. По въпроса сега за изпитанията, ние също смятаме да внесем изменения и там. Световната хармонизирана процедура цели да приключи 2014 година. Ние смятаме, че няма защо да се забавяме допълнително 2017 година като крайна цел за транспониране, ни се вижда изпълнима. Сегашната ни процедура е достатъчно стриктна, така че много от производителите трябва да забравят тревогите си, защото няма да има по-стриктно изискване от световната процедура. Това, като комисията цели да предостави на електропроизводителите е график за това как и кога ще се случват събитията. 2017 година транспониране и до 2019 година. Има всъщност време за адаптация до крайната 2020 година цел. И в заключение по въпроса за екологичните новации, сега в момента ревизираме законодателството и сме привлекли за участие главните актьори и чакаме от тях идеи, за да достигнем до крайната версия. Благодаря. Сега има думата докладчика. Thank you very much. And... Много ви благодаря. Не напред бих искал да ви благодаря за полезните коментари колкото разбирам, има всеобщ конс... съплатен консенсус, че не трябва да променяме целите за 2020 година и това е една добра отправна точка. Промишлеността има нужда от сигурност и аз просто искам да продължаваме да работим в духа на целите от 2020 година и за конкретното им постигане. Господин Тушеновски направи много конструктивен коментар с а, разискването за гъвкавият мандат и суперкредитите. Ви предложихте да се придържаме към предложението на Европейската комисия и аз действително смятам, че това е правилният подход в случая. Ако не успеем да постигнем друг консенсус чрез измененията, може просто да се придържаме към предложението на Европейската комисия. Относно целите за 2025 година, тук отново изглежда има единодушие. Имаме нужда от сигурност. И бих искала тук да имаме някаква първоначална идея и да дадем много ясно послание на промишлеността, че има дългосрочна перспектива, за да не бъде промишлеността шокирана, ако до година Европейската комисия изготви по-строги изисквания и цели. Затова трябва да внимаваме, че всичко, което казваме днес, е само политически, са само политически насоки до година ще се проведе задълбоченият анализ и оценката на въздействието от страна на Европейската комисия. Бих искал да благодаря на докладците в Сянка. Вече проведохме едно заседание с тях, което беше много полезно. Имахме и техническа среща относно гъвкавият мандат и представителите на промишлеността бяха поканени, за да се запознаят с системата в Калифорния и ще се радвам да продължим съвместната ни работа с комисията до гласуването предвидено за 19 март. Моля председателката да потвърди тази дата. Благодаря ви. Е Благодаря, госпожо Хол. На 19 март ще гласуваме в комисията ИТРЕ. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред за сутрешното заседание. Условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на въглероден диоксид от нови леки търговски превозни средства до 2020 година. Господин Пипер не е тук, господин Ланген ще го замести, имате 5 минути. Благодаря. Господин Пипер ме помоли да представя неговият проект. За мен е голямо удоволствие, защото преди две години бях докладчик в Комисията по промишленост точно по този въпрос. Така че аз познавам този, тази тема от всички гледни точки. По отношение на целите, комисията предлага целта да бъде оставена такава каквато е до 2014 година, а след това да я преразгледа. Докладчикът господин Пипер е съгласен с това предложение на комисията. Има някои а, нюанси, които могат да бъдат а, а, видени в неговите изменения относно цикъла на изпитване, стимулите, предимствата и така нататък но в основни линии той е съгласен с предложението на комисията. Бях представени изменения, най-вече от страна на зелените. Графикът, както знаете, е много, предвижда много кратки срокове. Това се случи и в миналото, но аз съм сигурен, че ще успеем да се вместим в този график. Иска се а, засилване на целите, те да бъдат а, намалени. За нас това не е обосновано. Не разбираме защо трябва да се отдалечаваме от целите, които бяха заложени преди две години. Господин Пипер при всички случаи е срещу това представено изменение. След това за 2025 година. Предлагат се 130 грама. Няма смисъл а, това да бъде а, приемано. А, при всички случаи говорим за колиите, използвани от малките и средни предприятия в Европа за целите на тяхната работа. Ако ние променим целите, ще а, въздействаме отрицателно не само на а, производителите, но и за потребителите. Не смятам, че трябва да бъде променена целта. В това няма никакъв смисъл. Господин Пипер също не е съгласен. Освен това, това е произволно предложение, няма никакви аргументи, никакви данни, които да го обосноват. След това по въпроса с суперкредитите, зелените са и социалистите, демократите са за премахването, ние сме а, с замахането. Докладчикът в сянка казва, че суперкредитите трябва да върват ръка за е, ръка с е, задълженията. Пазарният е, дял е 4%. Трябва да, бъде, трябва да бъдат наложени санкции. Ние не сме съгласни с това. Трябва да бъде задействана схема от стимули. Ако не оставяме нещата такива каквито са, няма стимули и оставяме нещата такива каквито са, защото иначе няма смисъл. Им, ако не, ще създадем големи проблеми и за индустрията. След това относно скоростта, тази тема е разглеждана и в други форуми. Не знам дали е уместно сега в нашата комисия да се занимаваме с този въпрос. Може би за малките производители има смисъл да налагаме такива допълнителни цели, но това не е предвидено в законодателството. Във връзка с това досие е много важно да не смесваме въпросите, а сега ви моля да бъдем логични, да следваме логична линия. Председателят, благодаря. А сега докладчиците в сянка, госпожа Памбрент. Е, благодаря, ще бъда кратка. Аз вече изложих аргументите си. Преди малко всъщност, когато обсъждахме бонификациите, изпитванията за целта 2025 година. преди малко, докато обсъждахме леките автомобили и техните емисии. Сега искам да направя, да прокарам успоредица между тези два доклада, защото и в двата доклада става дума за леки автомобили. Бихме могли всъщност да проведем съвместен дебат за така наречените търговски превозни средства. За по- прекъснато говорим, че трябва да си сътрудничим. Ето една възможност а пък по въпроса конкретно за бонификациите, за бонусите или за суперкредитите, знаете моята позиция, но тя не е непоклатима. Можем да изслушаме други становища и пак съм на мнение, че можем успоредно да обсъждаме търговските превозни средства и леките пътнически превозни средства. 2020 година е срокът и такъв трябва да се остане, иначе просто ще загубят доверие у нас всички. Ясно е, и така и ясно трябва да си остане спрямо потребителите. Нашето становище не можем да определяме цели, а след това да не ги спазваме. Разбира се, че има и технически възможности, по въпроса пък за бонификациите, комисията би могла да ни даде експертно становище. Ние не сме експерти, така че можем да ги поканим за участие. Особено в тази бонификационна част за стимулиране по финансов път. Според мен леките пътнически автомобили. Пред тях са поставени по-амбициозни цели в сравнение с тези за търговските. За ограниченията в скоростта по-специално. Ограничението на скоростта има ли или няма въздействие и пряка връзка с въглеродния диоксид или не? Благодаря. Господин Крамер, АОД не е, представ... не е внесъл изменения във връзка с този доклад на господин Пипер. По принцип ние сме съгласни с почти цялото му предложение. За разлика от а, другия тип а, превозни средства, тук смятаме, а, че положението е различно по отношение на ограничението от 147 грама. Преди няколко години имаше разгорещен дебат между отделните институции. Никак не е лесно да бъде заложена такава цел. Важно е за промишлеността да съществува сигурност, предвидимост. В момента имаме един хоризонт пред нас от 7 години и не би трябвало да има промени. По отношение на суперкредитите, смятам, че по този въпрос това, това, суперкредитите са подходящото разрешение. дори има, съществуват и по-големи възможности за създаване на нови технологии. Електрическият двигател, например, позволява а, да се а, предвиждат да се предвижват автомобилите на кратки разстояния, след това да бъдат зарещани отново. Това е много полезно за този вид леки превозни а, средства залагането на цели за 2025 година, ще повторя това, което споменах преди малко. Липсват данни. Следователно, нека да изчакаме, нека да видим развитието на технологиите и много други елементи, които в момента не можем да предвидим и прогнозираме. Така че не смятам, че днес можем да напреднем в а, тази връзка. Нека да си дадем повече време, за да може да заложим такива дългосрочни цели. За момента не е а, задоволително а, това, тази цел да бъде а, извършвана. Става въпрос за данните на въглеродни емисии но а, трябва да има такъв а, цикъл на изпитване, който да позволява данните да бъдат надежни. Не говорим за политически въпрос, говорим единствено и само за математика. Става въпрос за изчисления. трябва да видим какво означава този цикъл на изпитване. Ние се нуждаем от конкретни данни, за да може да взимаме решения. Това е. Съгласни сме почти с цялото предложение. Председателят, благодаря господин Крамер. А сега господин Козановски. Е, така е пацин к теми, ако... Благодаря ви, госпожо председател. Аз също съм сред колегите, подобно на това, че в сянка на ЕКР, които подкрепят доклада на господин Пипер. Той е много добре уравновесен. Също така смятам, че разискванията за суперкредитите, които насърчават иновациите, е важен, защото този вид суперкредити са различни, отколкото кредитите за леките ча... лични автомобили. Когато говорим за лекотоварни автомобили, подкрепяме малки и средни предприятия и затова смятам, че ограниченията за емисиите и целите, които са поставени, бяха постигнати чрез много дълги разисквания и няма защо да ги променяме. Подкрепям господин Пипер, подкрепям неговият доклад и високо ценя неговата работа. Всички сме наясно с последствията на целите, които залагаме в момента. Постоянно говорим за насърчаване на малките и средните предприятия. Ето един конкретен начин, по който може да им помогнем в сложен економически контекст. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, господин Видео Квадрас. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Да, наистина това е важна стъпка към намаляването на въглеродните емисии от търговските леки превозни средства. Така че приветстваме предложението на комисията за 2020 година и 147 грама въглероден диоксид на километър. Това е изпълнимо. И освен това е вече крайно време да подкрепим, да тласнем всъщност индустрията по посока на промени Смятам и аз като господин Пипер, че 2020 година, цел определена през 2011, е крайно амбициозна. И след това, след 2020 е, година, би трябвало да поизчакаме с определянето на нови срокове. Би трябвало да изчакаме резултатите от изпитванията – в която ще се отрезят и резултатите от световната хармонизирана процедура по изпитвания. Всъщност, когато се изказах и по въпроса за новите леки пътнически автомобили, може би е време комисията да си постави, да си постави и възможността за цикъл, експлуатационния цикъл на колите да се включи като критерий. Благодаря. Благодаря, господин Видал Квадрас. Е, well, in case of vans, most of the comments... Европейската комисия, благодаря ви. Мисля, че голяма част от коментарите, които представих за личните автомобили, вършат и тук относно целите за след 2025 година и цикъла за изпитване. Ще се спра само на ограниченията на скоростта. Те бяха споменати в някои от изказванията. Те са включени в Бялата книга на комисията за транспорта, като едно от средствата, разглеждани от е, комисията, едно средство за евентуално допринасяне за постигането на целта за 2020 година. Съгласни сме, че има връзка между скоростта, с която се движи автомобила и количеството емисии от въглероден диоксид, които се отделят. Това е от страна на Пъстата комисия. Благодаря ви. Думата има господин Ланген. Е, е, Благодаря. От името на господин Пипер бих искал да кажа, че сме а, високо заинтересовани да се постигне възможно най-широк консенсус. Относно целите, а, чух а, дебата, не виждам нито е един смислен аргумент да бъдат залагани цели за 2025 година. Целта от 147 грама, предложена от комисията за 2020 година, е добър вариант. Това количество е а, целта, а, която имат а, Съединените американски щати за 2025 година за пътническите превозни средства. А ние тук залагаме тази цел за леките търговски превозни средства. Така че представете си. Няма да правим политически въпрос от това. Председателят. Благодаря. Благодаря на господин Ланге. Гласуването е за предвидено за 19 март. Ще се видим тук отново в 3 часа.